Good morning, colleagues. Um... Добро утро, колеги. Започваме днес с дебата за последиците от терористичните атаки в Париж на 13 ноември в присъствието на председателството на съвета. При предходното ни заседание обсъждахме дълго темата за зверствата в Париж и извънредния среща на върха на 20 ноември. Много се радвам, че днес Люксембургското председателство ще ни даде сведения за тази извънредна среща. Скоро при нас ще дойде и Жил Де Керхов, координатора за борбата с тероризма на Европейския съвет. Първо ще чуем от Люксембургското председателство, след това ще дам думата на господин Кърхов за всичко, което се случва, е, работата и състоянието на нещата след е, срещата на 20 и ще ви дам и думата. Ще обсъдим също и в е, следващите ни заседания темата с Интерпол и други европейски агенции. Заповядайте, господин представител на Люксембургското председателство. Благодаря. Благодаря, че ни давате възможност да ви представим накратко постигнатото по време на извънредното заседание на съвета по вътрешни работи на 20 ноември. Преди да започна с подробностите, позволете ми първо да подчертая, колко е, символично е, бе тази среща една седмица след терористичните атаки в Париж. На първо е, място този съвет показа солидарността на Европейския съюз с Франция и показа и единството на нашия съюз срещу подобни ужасни деяния. Също така искам да подчертая, че на съвета се събраха не само министрите на вътрешните работи, но и министрите на правосъдието. Смятам, че това беше сериозен знак за това, че е, всеки в рамките на своите правомощия ще сътрудничи в тази толкова важна борба срещу тероризма. Съвета прие е, две заключения. Първият документ се отнася до борбата с тероризма конкретно. Тези е, заключения предвиждат ред мерки, някои от които са известни, голямата част от тях, но се поставя ударение върху необходимостта да се извършат някои е, дейности, които сега излизат в е, първи порядък в Съюз. Първо, приемането, възможно най-скоро, на директивата за данни на пътниците в Европа. По време на закуската е, се обсъди конкретно тази тема. Друга тема от заключенията – е, е, е огнестрелните оръжия и контрола им. Министрите се обявиха за това да бъде прият регламент за общи критерии и е, комисията е представила предложение за преразглеждане на директивата за огнестрелните оръжия – което бе посрещнато с одобрение. Смятам, че комисията ще представи това свое предложение сега. Също подсилване на контрола на външните граници на ЕС, министрите поеха ангажимента да модернизират до март 2016 година системата за контрол на външните граници по отношение на свързаността на съответните бази данни, особено тези на Интерпол. В контекста на емиграционната криза бе поети ангажимента да се правят проверки за сигурност в систематичен план, по-специално с сверяване на съответните данни в съществуващите бази данни на Европейския съюз и Интерпол. Също така Министрите на вътрешните работи подчертаха, че според тях е необходимо там, където е, е нужно това, да се е, разполагат е, бързи, екипите за бързи действия на Frontex, така наречените екипи Рапид. Също комисията бе подканена да преразгледа грани... кодекса за границите с цел да се подсилят е, опазването на външните граници. Друга тема бе обмяна на информация. Министрите поеха ангажимент да следят за това националните органи е, систематично да внасят в шенгенската система е, данните за предполагани терористични бойци. Т.е. да има данни за тях в момента, в който те се плават на европейска територия. Също се пое ангажимента бързо и е, в тяхната цялост да бъдат приложени споразуменията от Прюм. Европол ще започне своего рода европейска борба с е, тероризма. Европол, е, мисля, че е говорил с вас по този въпрос миналата седмица. И по тези елементи, е, специално обмена на информация, искам да подчертая, че е, в залата всички бяха единодушни, а именно, че трябва да се създадат е, инструменти за тази цел Люксембургското председателство пое ангажимента да започне работа по тази тема веднага още тази седмица и сега се започва един пространен дебат за използване на различните инструменти, които имаме в законодателството за обмен на информация. Съветът също така разгледа и темата финансиране на тероризма подчерта колко е, важно са е, звената за финансово разузнаване и поиска от комисията да представи предложения за хармонизиране и подсилване на правомощията на тези звена за финансово разузнаване. Също така министрите подканиха комисията и тя ще го направи достатъчно бързо, да, да представи едно преразглеждане на наказателна правната рамка в, е, по темата борба с тероризма за да може да се транспонира и допълнителния протокол към Конвенцията за борба с е, тероризма на Съвета на Европа в е, националното законодателство. Също така комисията бе поканена да наложи по-бърз темп на работата е, за сътрудничество, е, за обмен на информация между съдебните власти, особено що се отнася до е, граждани, произхождащи от трети страни. Също така министрите приеха още един документ с заключение по темата радикализация. Тук е, бе свършена също изключително важна работа. Комисията съвместно с председателството е, организира една голяма конференция по тази тема и всъщност заключенията са обобщения от тази е, работа, а и от работата на парламента от доклада на госпожа Дати в това отношение е изключително важно да работим единно в Съюза, макар че темата е такава, за която преимуществено отговарят страните членки. Затвори и така нататък. Това са в прерогативите на страните членки, но във всички случаи не пречи да се извършва немалко дейност и на европейско ниво, обмяна на информация, финанси, създаване на мрежи от специалистите и така нататък. Това също е много важно, за да се очертае колко важна е превентивната дейност в борбата с тероризма. Това са, господин председател, в най-общи е, линии е, основните моменти от работата на министрите е, от срещата им от миналата седмица след атентатите в Париж. Благодаря. Сега давам думата веднага на господин Керков, за да даде сведения за мерките за борба с тероризма след атаките в Париж. Благодаря. Добър ден на всички. Съвсем накратко ще говоря, защото всъщност представителя на Люксембургското председателство даде доста подробности. Няколко момента само да отчертая. Събитията от скоро не само в Париж, но и в Анкара, където бяха убити над 100 е, души, също и в е, Синай, е, в 230, в Бейрут, в Тунис, показват, че вероятно ИДИЛ сменя стратегията си. До този момент те се концентрираха в изграждането на халифата, а сега вече се обръщат към коалицията. Това признак на слабост ли е? Да, според мен ислямска държава винаги трябва търси победи, за да може да привлича привърженици и средства. А сега натиска от коалицията ние, и, има своите резултати, може би не е достатъчен, но все пак в ръка. А, те бяха принудени да се обърнат и да търсят примери за успех извън територията си. Три са предизвикателствата пред Европейския съюз. Първо, е, парламента съвета и комисията трябва съвместно да покажат на гражданите, че ние можем да осигурим тяхната безопасност. После трябва да се направи всичко възможно, за да се запази е, постижението на интеграцията на Европейския съюз, свободното предвижване на хора, Шенген и трето, да се направи всичко възможно, за да не се направи връзка между миграцията и тероризма, която е изключително опасна връзка. За това всички ние трябва да бъдем и решителни, и прагматични, и да действаме. Не да излизаме с документи, а да действаме на място. И именно това се опитват да направят и председателството, и комисията, и съвета. Отправната точка за нашата работа е изявлението от държавните ръководители от 12 февруари след атаките на Шарли Абдо, където се приканват. Всички ние биваме приканени да действаме по енергично. Много добре е, бяха описани от колегата ми нашите дейности. От една страна превативната дейност и е, от друга страна външната такава, т.е. да е, работиме по-активно с нашето непосредствено съседство, Западните Балкани, страните от Средиземноморието и така нататък. И Турция. Каква е нашата реакция? Общото чувство на маста, това се отразява и в доклада, и аз често го казвам тук пред комисията, е, че мерките, които бяха взети в е, февруари, трябва да бъдат прилагани по-бързо и по-настойчиво. Много решения има вече и в основата на всичко това стоят два, две основни е, изме, е, момента – първо е, базите данни, които вече съществуват в страните членки, дали се използват в максимална степен. И второ, дали достатъчно ефективно опазваме външните си граници. Като видим какво се случи в Париж, е, вероятно не можем с 100% е, да отговорим с да на този въпрос. И в съвета следващият петък ще е, оценим е, начина по който е, страните членки ползват базата данни, дали имат съответните връзки, дали имат възможност да влизат в нея и така нататък. Най-важната база данни, която основната инструмент на полицията е Шенгенската информационна система. И е, не е толкова лесно тя да бъде актуализирана във всеки момент и не е ясно дали всички страни го правят, защото в Шенгенската е, система трябва да се съдържат всички данни, които имаме от, е, за бойците от ИДИЛ. По член 36.3, е, свързан с националната сигурност, данни за терористи, за терористи трябва системно да се подават в тази система. Също, е, Интерпол, когато има проверка на външните граници, е, тази проверка е, съдържа е, и елемент да се види дали този паспорт не, не фигурира в е, базата данни на Интерпол за откраднати или фалшифицирани паспорти. И това трябва да се прави регулярно. И естествено, трето, да убедим всички да се обръщат към Европол. С създаването на платформата на Европол, за сътрудничество има възможност за борба с тероризма, има възможност да се обменя информация по поверителни канали с, в, става дума не само за така пътуващи, но и за трафиканти, примерно, или за оръжия. В всички случаи има и много други е, ефективни инструменти. Е, по системата за сътрудничество е, Франция получава много информация – А, също имаме сътрудничество по различни други платформи. А, ние искаме да бъдем така най-добрите в борбата с тероризма и смятаме, че базите данни трябва да се използват в по-голяма степен. Още няколко коментара. Един от тях може би е напълно излишен, защото толкова пъти вече е казвано колко важно е е, да е, имаме ефективни, е, ефективен регистр за пътническите данни. И второ, призива отправен към службите за сигурност да засилят сътрудничеството си. Те това го правят не само от феврари, от преди това, но особено тази година групата, която работи не само по клаузите на договора, но е, те са интенсифицирали обмяна на информация и сътрудничеството си. По външните граници беше казано повечето от това, което имаше да се казва. Но това, което биха, са, бих искала аз да добавя е, че а, има много сериозна, сериозно усилие да се съчетаят два свята, които не работеха добре до сега. Ние е, страдаме от това, което аз наричам институционална шизофрения. От толкова години а, е, говорим за управление на границите и за обежищата на правно основание а, е, първия стълб от договора, а пък по съвсем друг договор – друга, друго правно основание работим за антитероризъм. И ние сами сме направили тази работа и съчетаването и трудно. Така че на границите трябва да се управлява миграционния поток, но също така и да се работи срещу тероризма и да се осигурява сигурност и защита. И така на границите има много информация, която ще ни помогне а, наистина в работата а, срещу а, организираната престъпност, срещу а, трафика. Това е причината, когато а, министрите поискат обмен на информация да има трудности, но от 1 януари ще има споразумение за сътрудничество и министрите са се съгласили да изпратят повече полицейски служители през Европол в горещите точки, така че да има реални проверки и тези, които са изправени пред много сериозни миграционни потоци, да имат нужните електронни средства за разчитане на паспортите, за проверка на документите, всичко, което им е необходимо. Това е промяната от миналото. Разбира се, всичко това трябва да го направим в пълно спазване на правната основа. Не искаме да объркваме различните политики, не искаме е, да смесваме обежища и е, организирана престъпност, но в крайна сметка трябва да се направят тези тъпки, стъпки. А, на следващо място, а, и колегата ми сигурно от комисията ще а, засегне това, а, става въпрос за проекто рамката за противодействие на тероризма и а, е, документа, на който тя стъпва, 2175. И на следващо място а, е, а, е, нужните документи в електронен вид. Не е достатъчно да изпратите а, тези, които сте задържали в затвора. Ако нямате нужните доказателства, те ще излезнат. Трябва ни трябват ни солидни доказателства и това е трудно, защото ние не сме представени в Сирия и единствения начин ние да съберем надежни доказателства са при различни проследявания, имейл и също така това не е лесно, защото повечето от цифровите доказателства се съхраняват в Съединените щати понякога са необходими близо 8 месеца да съберем, да получим нужните цифрови доказателства. Това е нещо изключително критично важно. Нидерландското председателство, което следва Люксембургското, ще продължи работата по този въпрос, за да можем да направим значителен напредък в това отношение, тъй като това е крайно необходимо. На следващо място, един също много важен според мен въпрос – наистина приветствам организираната от комисаря Юрова конференция с министрите на правосъдието по въпроса за интегрирането в обществото на след излизане от затвора, защото това е изключително важно. ние не нямаме програма за дерадикализация в затворите и а, наистина не ни е не е от полза да излизат все по-радикализирани от затворите вече задържаните лица. А, на следващо място смятам, че Оливие ще се спре на по-нататъчните развития за дерадикализацията а, и това, което ам, прави комисията в това отношение. 25 милиона за тази мрежа за дерадикализация. Все повече държави искат помощ в това отношение и моя колега иска същото а, нещо да се действа повече и външно, защото а, обаче трябва да се подкрепят и държавите членки. Друга една инициатива, която подкрепя а, комисията, сирийския екипът за стратегически съвети за Сирия. Поне половината от държавите членки ще работят по по-стратегическо, в по-стратегическо отношение. Ще организират програми за информираност, за да се борят с това, което ИДИЛ има като наратив. Комисията организира това през тази седмица, мисля в четвъртък вечерта, започва форума с интернет компаниите, за да може да стигнем до конкретни резултати, когато става въпрос за това да се премахне някакъв вреден интернет сайт, за да се действа колкото може по-ефективно. Но има и много още какво да се направи. Ако си спомняте, през февруари говорихме за въвеждането на антитероризма във всички други политики, като култура, образование, заетост. Това е въпрос, по който работи комисията скоро колегата Навратич ще публикува а, такова а, съобщение. Нещо, което много ми харесва и бих искал да направя и аз е а, това, което а, което бихме искали ние да направим е а, подобно на това, а, което а, президента Обама направи, така че а, да се свършат а, американци и а, а, техните партньори от арабския свят, да учат заедно деца, тинейджери, да работят и да учат заедно един и същи курс в продължение на една година и това е много полезно, особено във връзка с интегрирането в обществото след една или при условия на радикализация. Много силно съм ангажиран и аз за партньорството в в областта на антитероризма с другите държави. В Тунис бяхме. Това е един нов подход. Искаме заедно да работим. Комисията, службата за външна дейност, финансирани програми за изграждане на капацитета на тези държави, за да могат те да се пред, изправят пред всичките предизвикателства и да имат балансиран подход. Същото правим с Йордания, Турция, всички държави от Средиземноморието, Марокко и така нататък. Имаме аташета за антитероризъм в 7 от тези държави и ще разширяваме тази мрежа, като продължаваме да работим по авиационната сигурност, сигурността на границите, срещ, борбата срещу финансирането на тероризма. Съжалявам, че толкова про пространно се изказах. Благодаря господин Де Кирков. Сега има думата господин Оливие Лейки от комисията. Благодаря, господин председател. Благодарение на обстойните презентации на колегите ми няма да бъда толкова пространен и аз. Съвсем накратко ще кажа какво предлагаме в следващите няколко седмици и месеци. Центъра който ние създадохме, ще е, действа все вече от октомври месец. Ще има е, работещи там, финансиране, няколко работни групи, включително една за образованието, една за семействата и общностите, за да се е, справим с предизвикателствата са свързани с първите е, знаци на радикализацията, като подчертаваме, че е, затвора не е решение за всичко. Този четвъртък е започва друга инициатива. Идеята е да има структурен диалог с сектора, да имаме подкрепа от тяхна страна, както и знанията им по отношение на технологията и за това как може да се изгради интелигентен наратив, как да се насочим към точните групи, как можем да имаме ефективни методи на комуникация. Разбира се, не ние като служители сме способни да го направим, но заедно с общностите, заедно с работещите там. Виждате, че сме много ангажирани и искаме да очертаем конкретни дейности с тях интернет сектора. Разбира се, СКАТ, този консултивен съвет за стратегически въпроси не е свързан с правоохраняване и така нататък. Всъщност става въпрос за специалисти в комуникация. Това са хора с много специфични знания, които ще ни помогнат за добрата комуникация. Няколко момента за оръжията. конкретно експлозивите и, и картечниците са особено фокус на нашата дейност, тъй като много лесно се добиват с тях, за разлика от други видове оръжия. Затова миналата седмица про, предложихме действие от страна на комисията за извеждане от употреба на огнестрелните оръжия няма такова хармонизирано действие в държавите е, членки, защото, например, в някои държави, ако сте колектори, колекционери, искате да си купите Калашников или М 16 или нещо друго, не винаги е толкова лесно да се деактивира, по различен начин се действа и затова искаме да създадем хармонизация в това отношение. В момента съществуващото законодателство е за това как да се предложат на пазара тези стоки и да осигурим свободното им движение. Но ставаше въпрос по-скоро за спортна дейност, лов и така нататък. А сега всъщност ще въведем много по-силна сигурност и мерки за безопасност в това отношение. Ще видите директивата, когато я предложим, но идеята е наистина малко повече контрол, с лицензите, разрешенията, преди да можете да си купите едно оръжие, което е изведено от употреба. Разбира се, по-големите машини са напълно забранени, но някои от машините за лов са много по-силни, отколкото Калашников, да речем. Има такива оръжия, които са някои оръжия, които са много по-силни, които са по-мощни от картечници дори и могат да им бъдат сменяни режимите на опериране и да бъдат като полуавтоматични оръжия. Така че ще видите в тази директива много и правни, и неправни мерки за справяне на именно този въпрос – за да има по-добра проследимост, по-добро определене на сивите черни зони. Тези сиви зони са всъщност тези изложения уж за колекционери и за предлагане на, антични, на оръжие с антични е, стойности, но това са проблеми, с които ние искаме да се справим и а, да не се продават по интернет а, части за а, оръжие, така че да трябва вие лично да ги получите, ако сте поръчали такова нещо. При експлозивите разбрахме, или поне изследванията ни показват, че експлозивите, използвани в Париж, са изработени от много лесно достъпни прекурсори, което означава, че нашия регламент за прекурсорите, който влезна в сила през септември 2014 година, не е напълно въведен. Тоест 11 държави членки не са си свършили домашната работа. И това, което ние бихме искали да направим, всъщност този регламент трябваше да се преразгледа през 2017, а ние ще изтеглим този преглед по-напред за да може да се въведят нови вещества, за да може да се увеличат забраните и също така да включим в списъка и някои вещества, които са в по-настоящем от козметичния сектор. Ако всичко върви по план, комисията би трябвало да приеме нов законодателен акт, който не само ще модифицира съществуващото е, рамково решение е, и ще го измени, е, както нашето е, решение на съвета, така и решението от съвета на Европа, ще имаме една е, директива, която ще включи цялото приложимо европейско законодателство по отношение на криминализирането на а, тези а, престъпления в областта на тероризма. Спомняте се, през 2008 бяха изменени някои тези а, а, документи, както след това имаше и работа по свързаното с. А, чуждестранните бойци, нарушенията от тяхна, гледна, от тяхна страна, както и пътуването и съучастничеството в съдействието на такива заподозрени. А също така имаме и задачата от страна на министрите ни поставена е да разгледаме всичко свързано с финансирането на антитероризма. В Франция, в Белгия вече работим по този въпрос. Имаме много стотици буквално сигнали. И това, което ние правим е да очертаем всичко в една карта, на всички финансови инструменти, които имаме или а, нямаме и къде можем да направим нещо повече. Тук всъщност говоря за редица въпроси. Трябва ли а, съответните регламенти да бъдат а, по някакъв начин засилени, за укрепени? Какво трябва да направим за различните методи на плащане извън официалната система? А, миналата година или по-скоро по-рано тази година в Обединените нации беше а, приета а, нов, нови мерки а, срещу прането на пари. Но самото пране на пари не е а, все още криминализирано, не се смята за такова а, нарушение. А, дали трябва да преминем към а, различните методи на замразяване на активите. Дали трябва да оставим на държавите членки това? Имаме 6-7 държави, които работят по този въпрос и може да се действа бързо, при другите не е съвсем така. Имаме различни видове, различни начини на действие при налагане на ембарго и редица технически въпроси. Това как може да се очертая система, която е съразмерна, не се отразява на тези държави, които вече има такава система и също време е в съответствие с системата, която беше прията на ниво ОНЕ. Така че на този етап ще сме готови да очертаем всичко това в една обща карта и да можем да набележим по-нататъчната работа. На пети комисията, ако всичко върви е, по план, ще е, по даде новото си предложение за пакета за интелигентни граници а, е, или и след това на 15 ще бъде разгледано, ако всичко държ... върви по план. Също е, Шенгенската информационна система, ШИС, а, там ще ускорим а, проекта ЕКЕРИС за информационната система в а, Европа, тя не се използва достатъчно. Там се обменят съдебни досиета за а, лица от трети страни, по-конкретно. Така че, ако имате пред вас някой, който е обвинен а, или осъден, а, има провинение, а, а пък не го знаете, това е важна информация, която не трябва да се пропуска обмен на информация. Освен казаното от току-що, току-що от Жил, имаме и решението от Прун, които позволяват на държавите членки, техните служители по правоохраняване да обменят ДНК, пръстови отпечатъци и регистрации и регистрации на, МЕ, на автомобили. Това не се използва. Всъщност тази информация, ако може да се, е, ако може да се използва сега, след терористичните атаки в е, Париж, е, това би било наистина много важно и е жалко, че не се използва. Не на последно място, много сериозен е въпроса. Съгласен съм с това и съм го казвала и пред вас. Много е а, сериозно променен а, модус операнди, начина на действие на тези терористични а, групи. При няколко десетилетия щяха да се атакуват символите на а, държавността. А в момента става въпрос за масови а, убийства, маратони, музеи, а, концерти, а, кино и така нататък знаем, че миналото лято са получили инструкции от своите лидери. ако не можете да се присъедините към калифата, действайте и извършвайте своя джихад там, където сте. Правете го както можете, с нож, с каквото имате. И това са послания, разпространени тяхната пропаганда. Така че е, много е, сериозно работим с е, агенциите в държавите членки, за да обменим най-добри практики за това как да осигурим безопасността на тези така наречени меки цели с много хора, летищата и концертни зали и така нататък. Всичко това върви в момента и очертаваме ръководства за действащите на място, за това как да се действа при ограничени ресурси, как можем да се възползваме максимално от ефикасността на нашите сили, без да увеличаваме средствата, които са необходими, но с по-увеличен ефект върху начина по който са защитени нашите граждани. Благодаря. Благодаря. Много въпроси има. Оливия спомена споразумението от Прюм, подписано 2005 година за регистрирането на ДНК. Това са все мерки, които щяха да помогнат, но се оказва, че те не са били прилагани. Това всъщност е проблема. Между правителствените споразумения не работят. Нещо, което трябва да се мисли при новото законодателство, което тук в комисията обсъждаме. Огромният проблем е неизпълнението. Госпожа Холмайер е първата в списъка от оратори. Заповядайте. Благодаря ви, господин председател, уважаеми колеги. На първо място искам да благодаря за много интересното изказване. Множество въпроси имам, предполагам, че колегите също, но ще минем постепенно през всички тях. Започвам с обмена на информация между държавите членки. Какво пречи тук? Суетата е ли или нещо друго? Държавите членки си имат собствена полицейска организация, тайни служби, може би не желаят да обменят информация. Или пък ги мързи или не вярват на другите държави членки, или просто са небрежни. Не се ли събира информация или се събира, но не се анализира? И ако това е така, защо? Винаги се казва, че защитата на данните е тази, която пречи на обмена на информация, но ако това е наистина така, моля ни да ни кажете, защото самата аз не съм успяла да установя какъв е реалният проблем, например при Евродак. Защо е невъзможно да се сравнят данните? Frontex предвижда ли да работи заедно с Европол и държавите членки по определени видове обмен на данни? Моля да ни дадете повече информация, ако има проблеми, поне трябва да знаем за тях – така че е, тук в парламента да ги обсъдим. Е, сътрудничеството с Тунис, Йордания и Турция също е важно. Имахме съобщението на комисията е, относно престъпната дейност в тези страни и включването и в базите данни. Искам да знам как ще се структурира сътрудничеството с тях. Например, в Турция някои от престъпленията биха се третирали в Европейския съюз просто като израз на свободата на словото. Те криминализират участието и в демонстрации. Какво означава това? Че участието в демонстрации би се третирало като тежко престъпление – така ли? И ще попадне в базата данни с терористите. След това по експлозивните взривните вещества не веднъж сме ги обсъждали, когато сме говорили и за лекарствата. Необходимо е и лекарствата и взривоопасните вещества да се регистрират далеч по-стриктно, за да може те да бъдат проследявани. Предвижда ли се това? Благодаря, госпожа Сипъл. Благодаря ви. Аз също имам много въпроси и бележки, но ще се съсредоточа върху няколко от тях. Първо изслушах и тримата оратори и оставам с впечатлението, че крайна сметка не е достатъчно да се работи само на национално ниво. Може би държавите членки не са го планирали, но те трябва да разберат, че това е огромно предизвикателство и чисто националните решения няма да проработят. Освен това, Нека ви напомня, че Хелмут Шмидт беше казал още 2004 година няма национален суверенитет. Ние сме част от международните споразумения, работим с останалите държави членки. Това не е само европейски проблем. В Германия, например, също се случва различното ниво на управление да не може да работи заедно. Как да подобрим ситуацията? Обясни ни се, че инструментите са на лице, но никой не ги използва. Това е основният проблем. Боя се, че това ще е проблем и при бъдещите регистрационни данни на пътниците. Ние използваме едно название е, за тях, все едно това е една система, но всъщност това ще бъдат 29 различни системи, националните държави ще решават какви да са критериите и изобщо не е ясно дали обменът на информация ще бъде задължителен. За използването на наличните инструменти трябва да кажа, че ние можем да използваме, например, шенгенската система, имената на пътниците, съвместните разследващи екипи. Защо обаче се оказва, че в Европа е толкова лесно да си купиш оръжие? Тези хора идват в Европа, купуват си оръжието, терористите знаят много добре къде да отидат. Всъщност журналистите даже ми казват, вие не знаехте ли, че оръжие може да се купи, еди къде си? Не, аз не знаех, но очевидно това се знае. Ето ви проблем. По външните граници трябва да кажа, че тук ние имаме една обща задача. Необходимо е да контролираме границите си, а не да ги затваряме за бежанците. Но какво означава това, че задачата е общо европейска? Някак си не виждам всички държави членки да са готови да кажат, добре, ние ще осигурим техническите механизми, за да сме сигурни, че има контрол на външните граници. Държавите членки извъншна граница често казват, че това е общо европейска задача, но имайте предвид, че държавите членки не дадоха обещаните средства на ВКБО, не на Африканския доверителен фонд, сега не дават достатъчно на Турция, как можем да сме сигурни, че те ще дадат пари за контрол на външните граници? Аз не съм сигурна за шенгенското пространство и контрола на европейските граждани. Тук съм притеснена, трябва да отбележа. Необходимо ли е наистина това? Не трябва ли първо да се убедим, че са използвани отлично всички останали инструменти? Много работа ни предстои. По превенцията на тероризма, дерадикализацията, противопоставянето на послания срещу посланията на терористите в използваните медии – всичко това трябва да се случи и се надявам да се работи непрекъснато последователно, а не само сега, след терористичните атентати или преди следващия атентат. Трябва да се работи не само за сигурността, а и за превенцията, така че всички граждани да се чувстват приобщени към обществото. Благодаря. Госпожа Стивенс има думата. Господин Стивенс. Мичу? Кок uh, for ECR. Благодаря на господин Кърк Хоуп. Очевидно е, че държавите членки трябва да дадат приоритет на мерките за изпълнение. Ние наистина разполагаме с всички тези инструменти и трябва те да работят по-добре по-добре да обменяме и информация. Когато искаме да се преборим с терористите, ние на първо място трябва да се преборим с радикализацията. Вие говорихте за системата РАН, но държавите членки трябва да направят много повече. Първо трябва да видим приложението предложението за проследяване на финансирането на тероризма. Искат ли го наистина държавите членки? Казваме, че ни трябва по-добър контрол на външните граници, но какво да очакваме освен Frontex? Например, предложение за интелигентни граници? И от името на делегацията на НВА Искам да добавя, че Европейският съюз може да добави стойност в усилията да се преборим с тероризма, тъй като тук трябва да се работи на международно ниво. Не виждаме кой знае какъв напредък срещу атентатите след атентатите в Шарли Ебдо по-рано тази година. Например, при данните на пътниците имахме блокаж заради позицията на господин Ферховщад. Разузнавателните служби непрекъснато биват опреквани, особено след атентатите в Париж, но нека никого не сочим с пръст, нека погледнем как работи нашия Европейски парламент. Нека да проявим достатъчно политически кораж, да загубим догмите и да престанем да говорим толкова ревностно срещу посягането на данните. Благодаря, госпожа Викстрам. Благодаря. Много интересно е да слушам колегите тази сутрин. Моят въпрос обаче е много конкретен към комисията. Интересуват ме новите предложения, свързани с контрола и законното притежаване на оръжие. Знаете, че в Европа има много ловци, например в Швеция има много такива, особено в северната част на страната. Те си ползват оръжието напълно законно, при стриктен контрол от страна на властите, но през последните седмици получавам много въпроси от шведски граждани ловци, които се притесняват, че новите правила на комисията ще създадат проблеми за тях, макар че те са граждани, които се подчиняват на закона, притежават законно оръжието си. Според тях ще пострадат те и няма да се обърне внимание на огромния запас незаконно оръжие, което влиза в страната ни по всякакви начини. Затова простичкият ми въпрос към вас е какво да кажа на шведските граждани. Мога ли да ги успокоя? Да кажа, че предложението на комисията ще бъде пропорционално и ефективно – че ще бъде насочено срещу незаконното оръжие и ще бъдат оставени на спокойствие традиционно ловуващите. Благодаря. Благодаря. Госпожа Саржентини. Мене ме притеснява толкова ловците. Благодаря, господин председател. И слушах нашите оратори, те дълго говориха за граничния контрол, за това да се следи кой влиза в Европейския съюз, но погледнете какво се случи през последните 10 години в Европа, какви бяха терористичните атаки. Те бяха извършвани от домашни терористи. Когато родителите се оплакват и казват, притеснявам се, че детето ми ще замине за Сирия, трябва да обръщаме внимание, така че нека не виним само притока от мигранти. Как да сме сигурни, че собствените ни деца не се ангажират с тероризма, с екстремизма, че няма да напуснат страната и след това няма да направят нещо нередно. Моля да ми кажете. След това директивата срещу изпирането на пари. Мисля, че беше оповестена през юли, аз бях докладчик, Помна, че договаряхме до коледа миналата година – Текстът беше публикуван през месец юли. Какво мислите вие, че липсва? Какво трябва да правят държавите членки за изпълнението през 2017 година? След това има доказателства, които показват, че тероризмът, особено в западните държави, се оказва много ефтин а придобитите средства се харчат в Сирия. Затова трябва да спрем и търговията с петрола, а не европейските петролни компании да забогатяват заради това, което се случва в Близкия изток. Така че какво липсва в тази директива? Въпрос номер 4 кои държави членки всъщност не са намалили средствата си за общинска полиция през последните няколко години. Франция, Италия, собствената ми страна. Всички намалихме тези средства. And... И сега специалистите в борбата срещу тероризма говорят за по-доброто образование, приобщаването. Аз вече съм съвсем объркана, защо това не се правеше до сега. Същото се отнася до Центъра срещу радикализацията, който работи от месец октомври миналата година, но всъщност не работи много ефикасно, защото парите изчезнаха и нямаше сигурност на кого да се присъди обществената поръчка. Накрая, след Рига, държавите членки обещаха много, но се оказа, че нищо от това не е постигнато. След това, при данните на пътниците, наистина трябва да видим как да се работи възможно най-бързо и да се спре това движение на потенциални терористи. Благодаря, госпожа Интвелд. Благодаря ви, господин председател. На първо място искам да отговоря на колегата и да кажа, че няма никакъв блокаж. По данните на пътниците ние водим преговори, аз ги водя от името на групата АЛД и не ми е приятно да намесвате бългийската политика в този дебат. Очаквах нещо по-добро от вас. Така че нека да не се лъжем. Това е лъжа. Парламентът изобщо не блокира регистрационните данни на пътниците. След това имахме тези 15-минутни изказвания на тримата господа на подиума но трябва да кажа, че в такива случаи аз никога не знам кой всъщност ни говори. Добре, Люксембургското председателство, но след това господин Кърк Хоуп от името на кого говори? От името на съвета ли? Тази процедура е много странна за мен и е, част от казаното от господин Къркъл пред медиите също ме озадачава особено когато опреква Европейския парламент, че блокира постигането на съгласие по данните на пътниците. Мисля, че когато защитаваме демокрацията и основните права, трябва ние сами, господин Кърхълп, да бъдем по-демократични. Имам много въпроси. Да започнем с регистрационните данни на пътниците или РДП. Мнози наказват, че тук нещата се бавят заради глупавия парламент, който само иска да се защитават лични данни. Нека ви напомня, че говорим за основни права, залегнали в договора, в хартата за основни права. Това са права, които са е, законно защитими. Не става дума за някакви фантасмагори, забраната е, на изтезанията и множество други елементи са залегнали в тази харта. Ние не можем да се откажем от договорите. Господин Ферховщад предложи да се приеме регламента, не директива за РДП, защото Директивата ще се прилага постепенно, това ще отнеме много време, докато регламентът ще се приложи веднага. Защо тук не се оформи мнозинство? Много време можехме да спестим. Наистина не разбирам. Люксембургското председателство пък трябва да ми обясни, не ни ли трябва повече прозрачност за позицията на съвета? Знам, че съветът е разделен по множество въпроси, но гражданите заслужават да видят по-голяма прозрачност и да се знае какви държави членки и кои позиции защитават. Може би вие не искате да сте прозрачни по този въпрос, не знам. По досието РДП много е трудно да се работи по него, въпреки че не говорим само за зони във военен конфликт – но тук опираме до задължителен обмен на информация. И резултатите от анализа на данните на пътниците. Това според мен е много точно определено. Ако искаме да одобрим директива за тези данни, то поне гражданите могат да участват тази информация да се обменя. Господин Кърхоп каза, че ще се опита да убеди разузнавателните служби. Не знам дали правилно съм разбрала. 15 минути ви слушахме. Имам и още въпроси. Председателят прекъсва. Какво означава това да убедим разузнавателните служби? Това са публични служби. Заплаща им се с пари на дънакоплаците. Да те трябва да правят това, което им се каже и накрая по оценката на инструментите. Да, те са чудесни, но защо не се използват? Парламентът още 4 години по-рано поиска преразглеждане на тези инструменти. Но непрекъснато ни извивате ръцете при приемането на нови мерки и непрекъснато се оказва, че ново приетите мерки след последния атентат никога не са били прилагани. След това отново прекъсват ораторката. Вие защо не се оплакахте, казва тя, когато ораторите говориха по 15 минути, аз използвам правата си като член на парламента. И тъй, Съединените щати обявиха, че ще направят промени в програмите си за отпадане на визови изисквания. Интересуваме какво ще поискат в замяна. Госпожа Гио. Силви. Je vais essayer de, de faire plus vite parce qu'il y a ще се опитам накратко да кажа. Доста неща вече бяха коментирани. Много продуктивна беше тази среща на министрите. Е, струва ми се, че е имало и твърде е, много прибързаност, обаче не знам. Тук е, мнозина казаха, че предложенията, които са направени, далеч не са нови и е, какво правиме? Непрекъснато повторяме едно и също. Въпроса за оръжията, за споразумението Прюм, за парането на пари. Та най-лесно е да метнем на гърба на парламента вината за това, че едно или друго не, мярка не е прокарана. Но в края на кращата отговорността се споделя от всички институции. Има отложени тристранни срещи. Е, сега изведнъж трябва бързо да действаме до края на годината. Та, нека да е наясно, отговорността е споделена и тук е, колегите е, правилно коментираха, въпроса за обмяна на информация. Два проблема има в това отношение и е, така не знам какво точно ви забавлява, но нека да кажа, темата съвсем не е забавна. Е, тук става дума и за е, персонал, и за ресурси, т.е. всичко това, което има отношение към борба с престъпленията и с тероризма и се питам доколко сме ефективни в това отношение. Второ, как може да се обясни, че при факт, че е имало информации, че има международни запади за арест, сега изведнъж можем да върнем цялата история на тези лица до първо, началното училище, но не е можело нищо да бъде направено предварително. И е, какво точно правиме с обработката на данни? Търговските данни по ли са важни от тези за отделни лица? Следващия оратор, благодаря. Благодаря. В Европейския съюз трябва да има политика за борба с тероризма, но, както казахте, трябва да има и съответните инструменти. Първо, превентивни такива регистъра на пътническите данни, също програмата за проследяване на финансиране на тероризма, Европол трябва да има реално задължение за обмен на данните ви в реално време и е, автоматично такава обмяна. Разбира се, следва да се извършва всичко това на съответното правно основание. Но за да се прилагат тези неща, има и проблеми. Първия въпрос, например, е готови ли са страните членки да си сътрудничат в по-голям мащаб, да, да споделят данни по, е, по линия на Frontex, да обменят данни за Шенген, за модернизиране на Шенгенската информационна система после е, рамката за борба с тероризма? Как можем да хармонизираме усилията на страните членки? Как можем да постигнем по-голямо сътрудничество в това отношение? Трето, коя институция реално отговаря за координиране на подобни действия на европейско ниво? После ние се борим с тероризма, не с интернет. И това трябва да е, е ясно. Трябва да са е, ясни и съответните инструменти, да се търси равновесие между спазването на основните права и разбира се да има и мерки за сигурност. Благодаря. Колежката Гиом вече каза доста голяма част от нещата, които аз исках да кажа. В е, документите, които ни бяха предоставени, имаше един документ от е, господин Кърхов след е, срещата на върха през февруари. Този документ е изключително интересен. Примерно петия му раздел за мерките за предотвратяване на радикализирането. Като това а, са теми, които засягат не само нашата парламентарна комисия, разбира се. Та, искам да задам въпрос на господин Кърков. Имате ли средства, достатъчни ли са тези средства за мисиите, които ви се поверяват? И също въпроса за обмяна на информация и данни между разузнавателните служби. Пет страни членки всъщност е, участват активно в е, е, обмена на данни, разузнавателни данни. Това е изключително малко. Би следвало всички страни членки да участват. И още един въпрос, свързан конкретно с съвета. Следващите срещи тристранни за регистъра за пътнически данни вече са предвидени. На 20 ноември, след приключването на извънредния съвет, бяха оповестени и приоритети. Тези приоритети ли ще бъдат обсъждани? Е, с е, представителите на парламента на тази е, тристранна среща. Е въпрос. Ана Гомеш. I'm also fed up with this waving of the И на мен ми идва до гуша това размахване на регистъра за пътнически данни като магическото средство, което ще реши всичко сега какво означава? Ние е, имаме какви ли не регистри. И какво, каква ще е разликата? Е, всичко, всички пътувания на тези хора до Сирия са били известни. Те и не са пътували със самолет до Париж. Проблема е, че няма обмен на информация. Та, това, от което имаме нужда и е, съвета, правителствата, които са представени в съвета, трябва да направят това, е да има политическа воля и политическо лидерство, да се върши това, което се говори. И то по европейски е, подход, защото сега се връщаме към национализма и службите на разузнаване трябва да работят именно в този дух на общо европейски интереси. Е, сега бяхме абсолютно е, обзети от е, идеите за економии, с намаляване на бюджета и на европейско ниво, с намаляване на средствата за разузнаване, за социална дейност – за затворите. Е, всъщност за това е, в Моленбек е, безработицата е над 60% и това не помага за дерадикализиране. Тук има нужда от определени умения за работа, включително и с социалните медии, да се търси и подход към тези хора. След а, първият атентат в Париж, след Шарли Абдо, нищо от това, което бе решено, не се приложи на, на практика, а и контрола за оръжията. Извинете, страните членки реално бойкотират решенията в това отношение – Имаме план за действие за борба с тероризма, но той очевидно е слаб. Той очевидно и не се прилага в е, страните членки. Говори се за е, контрол на е, притежаването на експлозиви. Очевидно това не се случва. Оръжията три дни след атентатите се чуват, е, аз лично знам за страна членка, където е направен търк за оръжия, използвани в е, армията. Та, казвате да не се прави тази отровна смесетя между е, тероризма и навлизането на мигранти, но хората именно това правят. После, ако е, няма законови начини за е, бораване с този приток на е, емигранти, хората ще продължат да действат по същия начин. И аз лично много се съмнявам по отношение на средствата, че банките изпълняват всички разпоредби по законодателството за борба с прането на пари. Например, контрола за пренасяне на налични суми. В Африка това се случва непрекъснато. После казахте, че трябва да работиме повече с Турция. Трябва да работим повече и с Тунис. Ние не обръщахме внимание какво се случва в Ливия. В и в Тунис сега има атентати, но всичко това, което се случва там, може да се случи и в Европа. После е Турция. Турция има връзки и с Тунис, и Либия, и Сирия. Финансите, знаете, те идват от изкопаеми горива, от нефт, от културни ценности – и сега дори не споменаваме това. Трябва да работим с Турция добре, ама какво ще приемаме всичко това, което те правят? Освен да не говорим също и за финансирането на салафистите. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ähm, ich versuche, also ich versuche das ähm, äh, etwas zu versachlichen. Ähm, аз е, ще се опитам да бъда по-конкретен. Според мен е, създава се едно крайно извънредно положение и заради бежанците, и заради терористичните атакти. И за това ние трябва да бъдем много конкретни в своя анализ. Може би е, не всички се интересуват от тази тема, но ние трябва да говорим и за законовата държава, за върховенството на закона. В такива извънредни ситуации, за които ние не сме подготвени и трябва да реагираме незабавно, въпроса за законността не винаги се поставя. А това е изключително важно. Трябва да има повече мобилност, повече е, обмен на данни, включително и на банкови данни за борба с тероризма. Е, само преди няколко седмици одобрихме доклад за е, борба с радикализирането и ние трябва да говорим пределно конкретно по тези въпроси. И да разберем, например, какво пречи за обмена на данни. Имаме съответните Евродак и други. Има бази данни. Могат ли те да се използват в борбата с тероризма? Когато се изготвяше нашия доклад, аз повдигнах този въпрос – сега преговаряме по е, директивата, страните членки трябва да ни дадат информация къде са трудностите, какво трябва да се направи. Никой не си е направил усилието да разгледа тези споразумения и решения, за да се прецени дали те могат да бъдат използвани в извънредни обстоятелства. Мисля, че това трябва да помислим. Второ, трябва да се върнем към основните моменти, да решим какви данни са ни необходими, какви инструменти е, правни е, съществуват за действия в подобни е, ситуации. Председателят, колеги, моля, ако обичате да се е, удържате в рамките на две минути, защото няма да има време за отговор. Аз съм виновен, защото не прекъсвах е, достатъчно енергично изказвалите се до сега. Следващият оратор много. Благодаря. И аз искам да благодаря на е, тримата ни гости тук. Мога да подчертая, че сега, след терористичните атаки, всички оставаме с чувството, че контекста на нашата работа е сменен. И ние трябва да помислим именно по това. И това, което ме липсваше в изказванията на гостите ни, е идеята за защитата на данните. Господин Кирков говори за данни, за бази данни, какво се случва и с пръстовите отпечатъци, но не се чуе една дума за защита на данните. И господин Фос също остави с, ни остави впечатлението, че защитата на данни вече не, са, не е толкова важна човешките права, защитата на данните, те остават на заден план. Най-важно е сигурността сега. Но в подобни моменти е, основните права са и също така основен елемент на нашата политика. И а, е, моята работа а, е, по директивата ме кара сега да изкажа изрична благодарност на съвета. Защото е, ясно е, че ние имаме нужда от е, рамка и то възможно най-скоро. И вие тук говорихте за парадокста, за това, че е, се работи с общностен е, метод, че ни трябват общностни политики, но в договора националната сигурност и обществената сигурност са само прерогативите на страните членки. И за това ние не можем да се занимаваме е, непрекъснато с тая тема в момент, в който е, нещата се виждат от страните членки по съвсем различен начин. Белгия си представя сигурността по напълно различен начин от Франция, макар че са съседи. А да не говорим е, за разликите между източните и, да речеме, южните страни. Та, трябва да има едно общо европейско по-широко разбиране за това какво е обществената сигурност, за да имаме и по-ефективни политики. Ние имаме област, е, обща европейска за сигурност, но нищо не правим, кой знае колко. Трябва да има ясно разбиране какво означава обща европейска публи... Е, обществена сигурност. Е, говорите също, трябва да има превенция, трябва да се образоват и възпитават. Но тук трябва да сме наясно и какви са необходимите е, умения. Аз лично съм преподавател по е, комуникации на нас. Са ни необходими лица, които е, могат да дават информация пред обществото за този въпрос. И е, тук става дума за хора, които познават културата, религията, историята, за да могат да се изправят пред тези общности. Добре, правят се конференции, формулират се политики, но ако не е ясно защо хората постъпват така, както постъпват, нищо няма да постигне. Социалните науки и културологията не се приемаха за кой знае колко важни е, науки технологията, науките, те се извеждаха на първо място. Но сега трябва да сме наясно, че социалните науки и културологията трябва да бъдат използвани за решаване на тези толкова дълбоки проблеми. Нека да кажа сега на колегите. Всички е, прескачат времето си и неизбежно е, защото така се повдигат едни много, много важни въпроси и не исках е, а да ограничавам колегите във възможността да повдигнат всички въпроси, които искат. Ще дам а, възможност да поговорим малко повече, така че да получим и отговорите. Но, колеги, и така в края вече, ако можете, бъдете дисциплинирани. Давам думата на госпожа Емена Спетра. Благодаря, господин председател. Много се радвам, че всички са съгласни. Трябват ни тези данни на пътниците, колкото се може по-скоро. Разбирам, че е необходимо да се говори дълго от страна на нашите оратори, макар че чуваме обратното на това, което се говореше преди няколко години. Същото като чили се отнася и до програмата срещу финансирането на тероризма. Ние искаме да знаем в парламента ще стигнем ли до такава европейска програма. Да не говорим за средствата, които се даряват от страните от залива под формата на хуманитарна помощ. Трябва да се види, да се проследят тези пари и участието на банките, които прикриват по този начин финансирането на тероризма. Аз съм на мнение, че трябва да се борим наистина срещу радикализацията и тук образованието е много важно. Трябва да се работи с по спешност да говорим и за общата отбрана, защото ни трябва единна политическа воля. В противен случай, не го ли постигнем, гражданите ще стигнат до извода, че ние сме неспособни да го направим. В Испания много сме страдали от тероризма и в известен смисъл сме по-добре подготвени, но други не са господин Кърха мисля, че трябва на вашата работа да се обърне много повече внимание, да се говори за друг тип полиция, друг тип съди, преводачи, следователи. Всички трябва да се борим с тази нова заплаха, защото нищо от направеното до сега не е достатъчно, ако няма желание за обмен на информация. Освен това, имаме и недостатъчен полицейски капацитет. Никой не е подготвен за това варварство. Благодаря. Thank you, Mr. Dupre. Благодаря, господин Дюпре, има думата. Благодаря, господин председател. Извинявам се, че пристигнах малко по-късно, така че вероятно ще повторя някои неща, които вече са казани. Всичките ми въпроси са свързани с укрепването, засилването на обмен на информация. Първия. В а, моята държава, но и тук в Европейския парламент а, говори се често и се чуват гласова, гласове за това да има по-засилено а, а, европейско ФБР. Първият ми въпрос е какво се прави по този повод и каква е реакцията ви в тази посока. На второ място, как могат да се сравняват данните от Европол с тези в 6.2? Това е нещо изключително важно. На трето място, пътническите регистри с данни заключенията на съвета говорят за амбициозна, амбициозен регистр на пътническите данни в Европа. Хубаво ще да се уточни, че все пак става въпрос за национални, а не за европейски регистри с пътнически данни. Също така има и терористи, които все пак не са глупави и, да речем, отиват с влак до Париж и след това летят до Турция, например. И тук не става въпрос само за регистри пътически данни на едно или на друго място. Става въпрос за Белгия, която трябва да комуникира, след това Франция тези данни. И така, модела, за който говорихте току-що за регистъра на пътнически данни, не е задължителен, не задължава всички държави членки да предават информация за заподозрените в тероризъм лица нито в Европол, нито в база данни ШИС. Какво правите по въпроса? Следващия оратор има думата. Благодаря, господин председател. Смятам, че доста обсъдихме за мерките за сигурност и пътническите данни и така нататък и така нататък. Това са наистина важни въпроси, защото ние трябва да създадем някакво чувство за сигурност за хората. Но също така смятам, че е проблем, че много по-малко обсъждаме интеграцията. И за мен това е много важно. Да, да има работни групи и всичко това, но ни трябват конкретни въпроси и концепции в тази област. Само едно нещо споменавам. Какво ще кажете за връзката между социалната маргинализация, безработицата и а, а, усещането за дискриминация и радикализацията? Това са много важни въпроси. Това не е само проблем на образованието така че бих искал малко повече за това да говорим и именно в тази посока да дълбочим. На второ място имаме следния проблем. Господин Кирхов, Декирхов, вие а, говорихте за една връзка, която аз съм напълно, напълно приемам. Но проблемът е, че ние имаме държави членки и ам, правителства, които се а, използват именно това а, и трябва да си зададем въпроса какъв е планът на комисията, как комисията, съвета, председателството ще се справят с този въпрос. Има членове на този парламент, депутати тук, които използват същите а, отровни а, думи и същия този наратив, който се ползва и в а, държавите, за които а, а, засегнах. Трябва да помислим по този въпрос. Госпожа Мусолини има думата. Първо, господин председател. Аз ще се спра на два момента заради ограниченията във времето. На първо място не беше споменато а, магистратурата или по-точно магистратите, а, правните служби, когато имаме сериозни а, подозрения, Всъщност в Италия имаме именно такъв опит. Е, хора, е, лица биват задържани с е, съответните подозрения и след това са пуснати, тъй като няма достатъчно за доказателства. Именно това трябва след Париж да се промени. След това, терористите в Пари, от Париж са били тук, в Брюксел. Те не са някъде далече, те са били на място, където явно не ходят достатъчно често правоохранителните служби, освен в дните след атаките. А що се отнася до мисиоманската общност, аз не смятам, че феноменът е религиозен, става въпрос за, за нещо отделно при тероризма. Общността е важен момент. Не става въпрос само за демонстрации на улицата, става въпрос а, е, да може а, е, да има а, е, възможност за себеизразяване, но тук става въпрос и за цялостното поведение, за това, че се проповядва на езици, които не са типични за държавите, в които са тези мисиомански общности, така че би следвало да има по-малко демонстрации, а повече наблюдение, особено младите. Трябва да сме сигурни, че те могат да функционират в своята общност. Господин Лопес Агиар. Моят въпрос е към господин Текирков. Вие сте координатор в Европейския съюз борбата срещу антитероризма. Вие не сте комисар а, в областта на социалните въпроси, но все пак какво се случва а, точно, защо сме толкова уязвими прямо тази нова заплаха, а, която, а, за която говорим като ислямизация, фанатизация и радикализация. Но вие като координатор в борбата срещу тероризма. Мисля, че знаете, че ако сме научили нещо, то това е, че няма достатъчно координация. И когато реде, е, четем новините в Европа и също последния Европейски съвет, все има критики към Европейския парламент. Европейския парламент не е приел пътническите данни, регистрите с пътнически данни и така нататък, което не е вярно. Има ли обаче самокритика в съвета, когато се говори за тази липса на координация? Има ли някаква самокритика в съвета, когато става въпрос за липсата на споделяне на информация и оперативни данни между държавите членки и техните служби за сигурност? А, има ли някаква стратегия за създаване на нова европейска ам, агенция, европейско а, ФБР, както беше казано, а, за да можем за да може да се предотврати това, което се случи миналия път сега последния път? Има ли някаква идея за стъпване върху службата, която в момента е в европейската в рамките на европе... общата европейска политика за сигурност и ам, защита? Това е моят въпрос. Много добър въпрос, казва председателят и последните два оратори. Моля ви, накратко, господин Века. Sorry. Äh, danke, Vorsitzender. Ich möchte eigentlich... Äh, Благодаря, господин председател. Съвсем накратко. Бих искал да се изкажа по а, пътническите данни. Има известно раздвижване. Блокирането от а, страна на левите и либералите Трябва наистина да апелираме към тях, че имаме задължение за сигурността и безопасността и всичко това е в съответствие с а, основните човешки права. Така че подкрепям вашата работа, подкрепям и вашата идея за интернет, а, където се потвърждават някои сериозни нарушения Също така, ако имате конкретни идеи по отношение това дали да се показва карта за идентичност преди да се качи човек на самолет, бихме и се радвали да ги чуем. Благодаря. Последната ораторка има думата. Благодаря, господин председател. Първия проблем е финансирането на тероризма и това е неотложно. Всички други мерки могат да отнемат повече време. Ако ние а, прекъснем финансирането на тероризма а, бързо, ние ще отрежем по този начин техните възможности да извършват повече убийства. А, всичко това трябва да бъде въведен, въведено във всички държави. Трябва да знаем, че трябва а, правоохранителните органи да знаят кои са реалните собственици на различни предприятия, да няма транзакции в брой, само през банката и също да си сътрудничат а, а, следствените а, служби и а, да могат да си имат доверие. Това е и решение на, на съвета и на държавите членки. Защото тези агенции не, нямат а, доверие помежду си и не знам какво може да се направи. Ако може нещо да направи съвета, чудесно. А, и на последно място а, режима свободен от, а, от визи. А, не знам дали а, съвета подписа вече такъв а, режим за освобождаване от визови изисквания със Съединените арабски емирства не мисля, че е дал парламента съгласието си още. Аз обсъждах с представителите на а, постоянното представителство и аз попитах, вие а, приехте ли някакви а, бежанци? Те казаха не. И тогава ги попитах, защо тогава искате да освободите от визи а, държава, която има възможност, която е безопасност, която е богата е, и не взима беженци. И постоянното представителство ми казаха, че там са увирли от страна на Либе. Председателят. позволихме всички колеги да се изкажат, дори които закъсняха. Тъй като е сложен дебат, е, искам да помоля колегите да се изказват без да ги прекъсваме и за това съобразихме и а, дневния ред, тъй като е много важен този дебат. И така почти всички дойдоха и се изказаха защо е много навременен този дебат. Искам да коментирам казаното от господин Лопес Агияр. Много колеги говориха за а, тази а, дихотомия между това, което прави Либе, как а, нашата комисия а, се възприема, как съвета се възприема и наистина въпросът беше има ли самокритика в съвета. Това не е нещо ново. 2005 е подписано споразумението от Прим. имаме 7 държави членки, които не споделят ДНК данни. голям брой държави членки, които не споделят регистрационни номера на автомобили. И вие, колеги, ще имате възможност да отговорите, няма да ви ограничавам ни най-малко, но а, дали става въпрос за регистрите с пътнически данни, конвенцията анти, за антитероризъм или а, проектите във връзка с огнестрелните оръжия, а, какво конкретно се предприема. Но наистина наративът, който а, фактически а, усетихме през всички депутати, които се изказаха, беше в посока на това какво би следвал комисията да настоява, какво би трябвало да се спазва като вече прието законодателство. Така че и аз искам да се спра на тези въпроси и да ви приканя да отговорите максимално обстойно и така Започваме с председателството господин Уберекен. Благодаря, господин председател. Благодаря също и на всички депутати за въпросите и за приноса им към дебата. На първо място искам да отговоря а, на въпроса, който току-що вие а, е, накрая припомнихте. Съвета и по-конкретно съвета и конкретно това председателство гледа на Европейския парламент като важен партньор. Изключително важен партньор, който участва във всичките ни дейности в това отношение. И наистина също така ние разчитаме на държавите членки, но работим винаги заедно с вас. И сме Е, вече към края на своето председателство. Още не е дошъл е, момента да правим равносметки, но мисля, че вече мога да кажа, че работихме е, отлично с парламента в последните няколко месеца и съм убеден, че това ще продължи в големите досиета, които ни предстоят, а именно регистрите за пътнически данни, защитата на данните и така нататък във всичко тази област. На първо място, въпросът за а, оперативните данни и а, разузнавателната дейност. Не искам да прозвучи като извинение и оправдание, но а, това е една реалност, в която сме поставени от договора. А, става въпрос за национална сигурност. А, това са термините, които използва а, договора а, и става въпрос а, именно за това. И така, дали може да се разглежда въпроса за разузнаването и оперативната информация в съвета? Не е отговора. Всъщност договора ни го забравя, забранява. Това е област, попадаща извън нашите правомощия. Става въпрос единствено за националните служби, които могат да си сътрудничат и мисля, че Жил ще каже няколко думи а, в това отношение, защото именно посредством неговата работа се извършва връзка, се а, прави връзката между това, което се а, случва в държавите членки. И така, а, именно тази дейност а, борбата с тероризма повдига много важни въпроси в Европейския съюз и за функционирането му. Чух немалко критики, че държавите членки нищо не правят, че те не се променят, че държавите членки не използват базите данни. И ако мога да си позволя а, нещо, а, ще, всъщност ако мога да си позволя, ще опростя даже а, въпроса. Наистина съществува Шенгенската информационна система, ШИС, където се работи много добре, Използвате други бази данни, включително а, тази на Интерпол за а, паспортите а, и за откраднати паспорти. И а, има критика, която трябва да се отправи. Има и самокритика в съвета. Министрите, а, всъщност люксембургския министр, излизайки от съвета ПВР, ясно каза, че сред министрите има определено а, разбиране за това, че трябва да се действа и то неотложно. И така ние а, действаме а, не по нови мерки, а по осъществяването на това, което вече е прието, прилагането на това, което вече е утвърдено. А, но достатъчно ли е това, което се прави? Не. Има ли пропуски? Има. А, същото въжи и за Прюм. Споразумението от Прюм. Това е а, система, която много бавно въвеждаме. А, даже твърде бавно Сложна е тази система, защото тя покрива не една база данни, а 28 различни, разнообразни, по и естество бази данни, като пръстови отпечатъци и така нататък. Ето защо връзката между държавите членки, което се прави е сложна, трябва да се провери дали всичко функционира и така че накрая, когато една държава членка се свързва с останалите, да е сигурно, че всичко е, е както трябва, че е безопасно, че е сигурно, че не се нарушават каквито да било правила. Ето защо отнема толкова много време, толкова много средства. Регистрите на пътнически данни не веднъж бяха споменати и министрите също го споменават и това не се дължи само на последните терористични атаки. Да, трите елемента, които са в заключенията, са три елемента основни за съвета в преговорите. Но мисля, че в същото време мислите подчертаха и своята готовност и решимост да а, приключат в същия срок реформата за защитата на данните, което имах възможност да подчертая тук вчера, по време на заседанието. Що се отнася до директива за защита на данни, една дума само от гледна точка на съвета, от гледна точка на държавите членки, този баланс, равновесие, което в момента съществува в преговорите е добро и за защитата, за осигуряване за защита на данните и за осигуряване на възможност за работа и на полицейските и съдебни а, власти. И също така бих казал, че в преговорите от страна на а, председателството а, с нас е винаги и нашият колега от а, Люксембургската полиция, за да може той винаги да осигурява, че всичко това, което ние приемаме, няма да затрудни тяхната работа. Що се отнася до контрола на външните граници, ще припомня два елемента. Един за това има ли възможност в държавите членки да се преодолеят такива трудни ситуации. Да, ще дам пример. Липсата на машини Евро, Евродак, да речем в Гърция, защото е имало твърде много а, нужда от такива, а, от използването на такива машини, но а, председателството работи по въпроса. На второ място задава се въпроса какво се прави по европейските граждани. Всъщност има едно изменение при Шенгенския кодекс – европейските граждани, които влизат в Европейския съюз, но пресичат външната шенгенска граница, подлежат на тъй наречения минимален контрол, контрол на паспорта. Ако паспорта е фалшифициран или откраднат, тогава се преминава към систематичен контрол. Същото въжи, ако лицето се издирва. Това е специално уточнено в европейското законодателство. Става дума за несистематични проверки. И това всъщност е основният проблем. Систематичният контрол е позволен само при издирваните лица, или а, подозрението в тероризъм. За отпадането на визовите изисквания от страна на Америка, трябва да кажа, че аз като председател не знам САЩ до сега да са поставили допълнителни изисквания в замяна. По химичните, биологически и радиологически оръжия ние работим Работим по-конкретно и по взривоопасните вещества, но работата е изключително тежка. Трябва да се работи с Европейския фонд за вътрешна сигурност. Комисията много настоява да се постигне резултати и това наистина е нещо, което е, за нас като люксембургско председателство е приоритетно. Е, ясно е, че тук трябва контрол. Последен елемент, ако ми позволите, нека кажа няколко думи за превенцията. Струва ми се, че на съвета от 20 ноември за първи път министрите разговаряха много подробно за превенцията на радикализацията. Комисията вече беше извършила доста, но министрите на правосъдието, както и доста експерти, успяха да разговарят. Такива обсъждания се проведоха и на регионално, и на местно ниво. Има работа и с гражданската общност, но това ще бъде дългосрочен проект министрите отчитат неговата важност. Освен това има и финансова страна, що се отнася до обучението, образованието, създаването на мрежа за обмен на добри практики, а добри практики наистина в някои от държавите членки има. Те трябва да бъдат обменяни в полза на всички. Това се отнася и до образованието. Много ви благодаря. Искам да се върна на това, което казахте в началото. Благодаря на вашето председателство, благодаря и за участието ви в тристранните преговори. Господин Жил де Кърхолб, заповядайте. Благодаря. Ще говоря по две основни теми. Бяха зададени отлични въпроси. Извинявам се, ако няма да отговоря на всички. На първо място споделянето на информация и превенцията. По споделянето съм съгласен с Рок. Дали ни харесват или не, приятите договори са в сила. Националната сигурност си остава изключително правомощие на държавата членка. Аз правя всичко възможно, за да има мостове между тази общност, да има инструменти за разузнавателните агенции, но това не е лесно. Не е Никак странно, че при договарянето на Лисабонската рамка държавите членки искаха това правомощие да остане извън обхвата. Но сега трябва да мислим за европейската сигурност и глобалната заплаха. Ясно е, че процесът е постепенен. Колкото повече доверие изграждаме в Европейския съюз, толкова по-вероятно е да осигурим стимул. На второ място, аз споменах тази институционална шизофрения, но имайте предвид, че Лисабонският договор бе въведен неодавна. Последните 15 години от живота си посветих на този трети стълб и се надявах, че ще се придвижим към първия, но никой не смее комисията поне може да започне процедури по нарушение и да оказва законен натиск върху държавите членки. 2005 година още беше въведено задължението държавите членки да информират Европол, Евроюст, да подават информация за присъдите, но това не се случи. Аз съм впечатлен от намеренията на комисията Юнкер, защото те са много амбициозни, има и отлични предложения. Скоро ще чуем и първите резултати за това, което очерта Оливие. Всъщност Оливие не обясни какво точно прави извън ГД вътрешни работи, Работи се за защитата на тъй наречените меки цели. Това включва и разузнаването. Процесът е постепенен, но както знаете, трябва да опитомиш, така казва и Сент-Екзюпери. По авиационната сигурност мисля, че Оливия и неговия екип постигнаха впечатляващи резултати, защото общността седна на масата и разговаря. Решенията няма да се вземат от днес за утре, но информацията се предоставя при наличие на доверие. Може би няма достатъчно доверие между 28-те държави и тук ще трябва да работим – на Едгар Хувър му трябваха 30 години, за да наложи ФБР в своята федерална държава. А Европа дори не е федерална държава. Процесът е дълъг. Е, защо държавите членки не предоставят информация редовно за бъдещите джихадисти? Може би защото има 30 до 50 оценки на сивото не е лесно. Силите за сигурност събират известна информация, работят по сигнали. Знае се, че мнозина пътуват до Сирия, че те се радикализират, но се изчаква да се набере повече информация. И единственото възможно е да събираш информация – така че да има достатъчно доказателства за едно дело. Но, разбира се, силите за сигурност винаги защитават своите методи и начин на работа. Ако те отворят вратите широко при пълна прозрачност, това ще ги унищожи. Необходимо е да се работи прозрачно. Но същевременно, ако се обясни подробно, например, как ще се работи и с регистрационните данни на пътниците и всичко това е ясно, то хората ще променят поведението си и няма да има никаква полза. Това трябва да се има предвид – такъв е животът, независимо дали това ни харесва или не. Не забравяйте, като говорим за хартата, че аз самият посвети година от живота си на тази харта, особено на член 78. Тук всичко е въпрос на баланс. Ние наистина трябва да искаме да има убедителна защита на личните данни. Но същевременно, ако отидем твърде далеч, те няма как да се използват в европейската рамка. Съгласен съм, че като чили липсва визия за механизмите на събиране и обмен на данни – през последните 15 години видяхме какви ли не инициативи. Необходима е по-добра координация, наистина няма като че ли визия, съгласен съм и това е огромно предизвикателство за бъдещето. Необходима е и по-добра взаимна съвместимост. Трябва да знаем и какви данни точно са ни нужни. При атентатите в Париж вие казвате, да, но престъпниците се ползвали тези автомобили. Това не е никакъв аргумент. След това, нека отговоря на господин Дюпре. Трябва да кажа, че ние работим в рамките на позволеното от договора, но в член 4 относно националната сигурност и правомощията на държавите членки, както и в член 73 се уточнява, че държавите членки въпреки това могат да сътрудничат чрез своите служби. И Както знаете, от СТЖ и ГАД се поиска да увеличат своето сътрудничество. Това е и моето послание. Необходимо е извън институционалната рамка да се структурира в много по-голяма степен сътрудничеството между тези служби на информационно ниво, на ниво ИКТ и това да е нещо постоянно, защото сега трябва да преминем от любителското сътрудничество към промишленото сътрудничество, тъй да се каже. Това въжи и за информацията към Европол. Трябва да се намерят мостовете, позволени по договора. Същевременно разузнавателните служби възприемат Европол като полицейска организация, но това е грешка. Европол трябва да е платформа за сътрудничество между разузнавателните служби. И Европол може би трябва да си смени името, да се знае, че това е агенция за събиране и обмен на данни между всички участници това да бъде единна платформа, която да се използва редовно. Това по първия ви въпрос. На второ място. Не може ШИС да се консултира според отделния случай. Не, ШИС е база данни и тук комисията трябва да направи предложение, включително и за работата на Европол а за данните на пътниците ще бъде наложително шист да се използва редовно. Господин Лопес Агилар, нека отговоря и на вашия въпрос. До сега не съм чувал критики от страна на комисията Либе или Европейския парламент. Сигурно сте забелязал, че всъщност аз исках да се приложи това, което вече беше решено и да се изпълни по-бързо. Министрите вече бяха взели своето решение през месец февруари. Всички признават, че решеното в Брюксел след това се прилага в съответната държава членка. Председателството и аз се опитахме да проведем един труден разговор в петък. Представихме пред министрите някои неудобни истини. Това трябва да се случва от време на време, но не съм имал критики от страна на комисията Либе. Също времено се казва, че по данните на пътниците, меко казано, има известно забавене, що се отнася до влизането в триалога, но нека кажа, нямаме ли европейска система, ще имаме националните системи. И в този случай няма да имаме достатъчна ефективност, защита или европейско споделяне. Имаше въпрос и за моята позиция. Тя ме попита от името на кого говоря. Моят пост беше създаден от държавите членки. Аз се опитвам да си изпълнявам работата по възможно най-добрия и гладък начин. Това е всъщност една сложна игра с множество участници – Опитвам се да бъда конструктивен, да бъда ресурсно ефективен. Може би няма нужда от мен, не знам, но се опитвам да работя и с Европейската комисия, да мобилизирам съществуващия ресурс, да работя с държавите членки, за да се създава по-голямо доверие. Аз ги слушам за техните нужди. А по отношение на парламента винаги съм изпращал своя доклад. Макар, че вие сигурно сте били запознати с неговото съдържание и преди да го изпратя. По превенцията. Съгласен съм с Раул. Това е ново поле на работа за всички нас – Споменах французите, защото те водят в това отношение. Преди три години обаче френското правителство не се интересуваше много от превенция. Това беше грижа единствено на британците. Те направиха някои грешки, но излязоха и с много интересни предложения и това се отрази на европейския дневен ред. Трябва да спомена и дъчаните, и германците – Струва ми се, че повечето държави членки са готови да работят по-упорито. Въпреки, че мерките от последните пет години не предотвратиха нищо, но знаете, че имаше и среща на върха в Нью Йорк, която отбеляза положителни резултати. В това отношение ще кажа, че все още имам смесени чувства към идеологията. Ако съберете 3-4 експерти, те сигурно ще ви кажат, че да, от една страна имаме е, проблеми на идентичност, е, липса на интегриране, чувство, че си пренебрегнат – от друга страна радикализираната идеология, която води до едни е, упростенчески обяснения и насилническо поведение. Но с всички тези уточнения аз съм готов да работя. Трябва да работим и много по-усилено в интернет. Вече имаме форума. Освен това, обучаваме и все по-голям брой служители, които да се борят с радикализацията. Но за мен е важно да имаме предвид казаното от Силви. Става дума и за ислямофобията, и за начина на мислене, едва ли можем да направим повече по съществуващата програма. И накрая, европейския ислям. Никой не иска да говори за това, но в Европа има 20 милиона мисюмани, бройката ще се увеличава. Трябва да им помагаме, така че тяхното вероисповедание да бъде третирано наравно с останалите и те да се чувстват спокойни да приемат европейските ценности за външното финансиране. Някои държави членки приеха законодателни норми срещу него. Това е трудна тема обаче. Надявам се скоро да разговаряме и по нея. Имаше много други въпроси за Турция. Обръщам се към вас, госпожо Гомеш. Турция се бори все по-активно срещу ИДИЛ. И това е добра новина за нас. Може да се мисли наистина за по-активно партньорство. В борбата срещу тероризма виждам голям напредък. И ние трябва да участваме, подобно и на останалите. Не можем да останем отвън. Колкото по-активно се ангажираме, толкова по-голяма вероятността е те да бъдат на наша страна и да се увеличи сигурността. Благодаря ви. Знам, че имате желание да отговорите на всички въпроси и благодаря за опита да го направите. Сега давам думата на Оливие е, съжалявам, че ще трябва да помоля да се ограничите времето. Може би така до 5 минути. Добре, съвсем в е, телеграфен стил. Първо, е, не може. Очевидно трябва да действаме и спешно и с творчески друг, защото събитията в Париж е, ни принудиха едва ли не да работим през нощта, за да излезем през деня вече с е, готов продукт. От 10 години обаче имаме стратегия за борба срещу тероризма, върху, базирана върху 4 основни елемента превенция, защита, преследване и реакция. И работим, включение с съответните служби за сигурност и безопасност по всички тези е, четири основни елемента. Всичко, което предлагаме, отговарят на е, съответните показатели. И всичко, което предлагаме, законодателно или не, е, отговаря на изискванията за законност, необходимост, пропорционалност и спазване на основните права. Основна така двигателна сила е комисията, нашите служби, юридическата ни служба, които така бдят за това да спазваме мандата си. А за това, че не се прилагат приетите мерки, да, комисията и сега има, приключи 5 годишния период за преходен период след е, прилагането на договор от Лисабон и комисията вече трябва да започне с е, процедури е, сега и някои от тях са започнали за не спазване на и не прилагане на законодателство. Нека да ви дам някои примери за неизпълнение – когато казваме неизпълнение, е ясно, че нещо, което е било взето като решение, е било то законодателно или не, просто не се изпълнява, не се прилага. Причините могат да бъдат различни. Липса на политическа воля, технологическа невъзможност, липса на ресурси, стари информационни системи, да речем. Два примера да ви дам. Европол сега се опитва да се свърже с всички 28 страни членки в една система поверителна за обмен на информация. Но някои страни членки дори не поискаха да получат тази връзка. Значи, като се говори за обмен на информация по защитена връзка, няма проблем. Европол го прави безплатно, обаче ако не го поискате, как да става? После, звеното за пътници на Европол – 15 000, да речеме, външни бойци от е, чужд происход е, се смята, че са в Сирия и Ирак и 20 до 20 000 от други страни. И е, страните членки са подали в тази система само 1500 имена огромен пропуск, бели петна. Трети страни всъщност са дали много повече информация, отколкото нашите собствени страни членки. Ето тук е въпроса за политическа воля и политически ангажимент. Няма как, как друго яче да го назова. Много се говори за обмяна на информация, знаем какви ограничения има, но нека да кажа нещо важно. Трябва да сме наясно, че съществуват много сериозни разлики между е, разузнаване, правоприлагане, е, полицията и съдебната система по отношение на правомощия, възможности за разследване, надзор и общи цели. Е, събирането на информация, т.е. разнознавателните данни, не отговаря на същите принципи и надзор и други приеми, които се прилагат от правоприлагащите органи. Това е разлика, която съществува в страните членки и Жил точно това се опита да направи, като представи Европол като основния център за събиране на информация. Но това разделение на труда съществува в страните членки и трябва да сме наясно. Можем ли да го преодолеем? Да, напълно е възможно да се сътрудничим по текущи е, въпроси. Оперативна информация не се уменя, но по стратегически въпроси да. Съвета, комисията обикновено работят по оценка на риска. Не се събира информация произволно, а на базата на аналитични техники и източници, за да се очертаят и да се е, очертаят е, рисковете и тогава вече се решава дали да се при, предприемат съответните мерки. в примерно областта на гражданското въздухоплаване е, след оценка на риска се създаде и съответно за законодателство. Но, както каза и Жил, трябва да се изгражда и доверие. И тук вече тези неща зависят от хората, които са над нас. Прекурсорите, оръжията и така нататък. Имаме е, план за действие Имаме план за действие и за експлозивите от 2009, но всички дейности, практически всички дейности предвидени са били изпълнени. Става дума за примерно е, мерките е, за контрол на прекурсорите – също сега се работи по ревизиране на структурата за за различните видове оръжия. Много практическа информация се обменя. Ще ви дадем, ще излезем с доклад и ще видим къде са пропуските. А по отношение на социалните науки, действително, за да може да се излезе с е, определени тези, специфични за определена страна, е, не става дума само да излизаме с лозунги. Трябва да разбираме е, от къде се зараждат съответните явления, защото ако не го знаем, не можем да имаме и решения. И именно тук са много важни работата на форума за информационни технологии и за превенция на радикализирането. Те имат на своите уебсайтове примери за добри практики. Примерно може да видите какво се прави в Барселона, в Дания. Може да се обсъжда да трябва от по-аналитичната позиция да се тръгне към действия. И това се случва с наша подкрепа. Подкрепят се консултативни дейности в страните членки. И не разбирам а, така коментарите, че нищо от януари насам не функционира. Ние още е, през септември отпуснахме средствата за е, звеното за, превен... за превенция на радикализирането. Но е, там се работи с пълна пара до септември и те имат съответния отчет за дейността си и има, ще видите там колко срещи са проведени и така нататък, бъдете сигурни, че не са спрели да действат. После, за прането на пари, какво липсва в директивата? Четвъртата директива е базирана на правните основания за вътрешния пазар. И прането на пари се криминализира, но непоследователно и не във всички страни членки. Смятаме, че е полезно, сега го обмисляме, не казвам, че ще го направим, обмисляме го в допълнение на четвъртата директива към да се хармонизира криминализирането на прането на пари на европейско ниво. Казвам, доста, доста страни го правят, но има някои аспекти, така доста технически няма да ги коментирам, където може още какво да се направи. Е, шведските ловци, нека да ги успокоя. Огнестрелните оръжия, съжалявам ако не, не се е разбрало добре за нас, голям проблем е черния пазар или на изведени от употреба картечници, или е, оръжия нови или вече използвани от някои страни съседни на Европейския съюз. Това е проблема. И искаме така да бъдем и да действаме в е, съответно пропорционален принцип. Някои е, оръжия са забранени, други се разрешават след като се получи разрешение, за трети трябва да има декларация, четвърти ще бъдат свободни от задължения да, да бъдат използвани. И ние е, спазваме принципа на свободно движение на стоки, но искаме да се отчитат и съображенията за сигурност. Така че шведските ловци могат да не се безпокоят, Стига, разбира се, да има достатъчно солидна национална система за предварително издаване на разрешителни или регистрация. Председателят, благодаря ви, че е, отговорихте конкретно на въпросите на колегите. Дълъг беше дебата, доста прескочихме във времето, колеги, но все пак смятам, че беше полезно да го направим. Затова оставих колегите да се изкажат по-дълго, за да чуем и отговор на тези толкова сложни въпроси, включително някои от които в момента се обсъждат на тристранните срещи с комисията и съвета. Това са ключови въпроси, по които ние въпросим, това, е, работим. Това са и ключови въпроси за правоприлагане. За това е, знам, че е, толкова голям беше интереса от страна на нашите депутати. Благодаря и на тримата ни гости за присъствието. Оценяваме го много високо. Благодаря и на колегите за времето извиняваме се на нашите гости, които са тук за следващата точка. Ако обичате, е, колеги, който напуска залата така по-тихичко, е, ние преминаваме към следващата точка. Colleagues, as um, our guests uh, reach the front table, I'm going to. Uh, изчаквам гостите ни да стигнат тук на подиума. Извинения за всички, е, които очакваха тази точка и това, че тя се отмести времето, аз съм виновен. Става дума за 22 та точка сътрудничеството между Евроюст и Украина и Евроюст и е, Монтенегро. Тези точки ще е, бъдат разгледани като общ дебат. Добре дошли е, тук на е, председателят на, е, о, пред, или председателката на Евроюст. Тя ще е, ни е, говори за дейностите след външната оценка и прилагането на е, решение 913 е, за Евроюст. Също така ще говори за споразумението за сътрудничество между агенцията и Украина и Черна гора. Също е, ще е, чуем от е, докладчиците госпожа Кауфман. извинявам се на двамата докладчици за това, че закъсняхме. Натали Гридберг също е докладчик за а, Черна гора. Заповядайте. Също ще дам думата и на колегите, които искат да се изкажат. Отново извинение на всички тези, които е, чакаха за тази тема. Е, сега започваме с госпожа Конингс. Може би малко по-кратичко, отколкото очаквахте да се изкажете, за да се спестим малко време, защото може би докладчиците те също ще трябва да напуснат. Благодаря ви, че сте тук и заповядайте. Благодаря, господин е, председател. Оста, уважаеми депутати, уважаеми докладчици, за мен винаги е удоволствие и чест да представя дейността на нашата агенция. Е, сега ще ви представим доклада на Ернсти Янг за външната оценка на Евроюст независим външна оценка, ако може да покажете, като се предвижда такава да бъде правена всеки 5 години. За първ път се прави тази оценка. Нашия план за дейност бе прият от, на 24 ноември а доклада на Ръстиян, който е независим, се съсредоточи върху три момента. Изпъл... Изпълняването на решението на съвета за Евроюз, начина по който на базата на тези решения на съвета си постига оперативните цели и накрая ефективността на агенцията. В доклада се коментират и нещата, които върват добре и областите, където е, има марж за маневри към подобряване. Трябва да се каже естествено, че някои от препоръките е, имат отношение директно към мерки, не които ще трябва да бъдат взети от Евроюст, а или от страните членки, или от закон, евро, законодателите. това и ще очертая кои са препоръките за Евроюст и кои са за останалите. За оперативната ни дейност оценката е много положителна. Страните членки е, също е, имат е, добро мнение за това какво сме постигнали. И като се има предвид, че е, ограни... средствата ни бяха ограничени, сме се справили много добре. Разбира се, със съответната покрепа на съвета. Препоръките са формулирани относно 8 области. Първо, за възможността активно да работим за, използване, за прилагане на решението на съвета от 2008. Тук се прави е, връзка с е, е, работната група Жанвал и тяхната дейност. Те излязоха с окончателен доклад след шестия кръг от взаимни оценки през октомври 2008 поиска от тях това съвета. И е, съответно има връзки между двата доклада. Доклада е напълно навременен, защото и съвета и парламента се очаква в момента, надявам се да имате един много конструктивен дебат за това как да се развива Евроюст и съответния регламент регламент по силата на договор за функциониране на Европейския съюз. Затова е интересно да чуем какво казват външните оценители за Евроюст и клиентите на Евроюст. също е интересно да се отчете какви действия възнамерява да предприеме Евроюст. Първите препоръки се отнасят по член 12 от решенията на съвета за национална система за координация. Там сме предприели ред дейности. 2008 се започна с една програма за изготвяне на системата за информиране във всяка страна членка за структурна взаимовръзка, за изграждане също на външна връзка, мрежа екстранет, срещаме се всяка година и даваме информация за това как се осъществява тази мрежа за структурна връзка. През 2012 и 2014 и 2016 ще има заседание на групата Женвал, за да се у, у, обобщи опита за изграждането на системата за структурни връзки. Също се срещаме с съответните е, лица за връзка на национално ниво, за да могат те да са наясно с нашата дейност. Също насърчаваме е, участието на е, участниците в мрежата за структурна връзка в различни мероприятия, как може да се възползват те от нашите услуги. Правиме това посредством информационни кампании, насочени към конкретни целеви групи. И накрая, така чисто технически момент, Търси се начин също да се предостави достъп на членовете на тази мрежа до системата а, за а, управляване на дела на Евроюст. Uh, uh, uh, И така, съвсем накратко, говорим за сигурните връзки, uh, 14 такива вече имаме, а има 28 държави членки, т.е. това означава, ние ще продължим, че ние ще продължим работата си в тази посока, за да сме свързали по сигурен начин. И в тази посока, следващата същия екран виждате член 13, а именно информацията, която трябва да се предава на Евроюст и работим в тази е, посока за интелигентен, лесен начин за това да информирате Евроюст за това какви трансгранични разследвания или случаи трябва да се за които трябва да ни информирате. 13 е, всъщност като член ни задължава да даваме обратна връзка на държавите членки за дейности или стъпки, които ние сме предприяли и заобщо да ги информираме националните власти редовно за хармонизирания подход за бораване с данните в Евроюст, общата политика за въвеждане на информация в общата доку... система за документооборот. оборот. Също така механизъм за годишна обратна връзка с държавите членки, годишните доклади за оперативната дейност. И в тази препоръка а, номер едно имаме и такава система за координация а, веднага след влизането в сила на решението на съвета. Използва се, но не твърде ентусиазирано. Използват се всъщност доста за използване, използва се за обаждане, има единна точка за контакт, което е проект, който действа. Този успех води до наистина много бързо действие в събирането на конкретна информация и е, за съжаление обаче може и още ентусиазъм да има в това използване. И така, е, виждате един ограничен брой стратегически приоритети, как да организираме е, нашите ресурси, така че бързо да се ориентираме и да можем да откликнем на непредвидени обстоятелства, да можем да откликнем на всички е, желания, но също така с оглед на дневния ред по отношение на вътрешната сигурност. Е, и е, тази година и следващите 5 години това са е, основни приоритети. Е, това са чуждестранните бойци. Е, също така нелегалното каналджийство по отношение свързано с беженците също и киберпрестъпността. Как можем да съдействаме за мерките в това отношение? Трета точка. Според Астен Янг, законодателя трябва по-ясно да очертае ролите на действащите лица на европейско равнище. Това е работа на Европейския съюз, на съвета, на комисията. Разбира се, и при нас има задачи, които могат да се свършат. Ние няма да чакаме изцяло да се променят работните методи, да станем по-ефективни а, напротив, ние можем да се вгледаме в структурата веднага. Наприти, например, един изпълнителен комитет, който може да има повече делегирани роли или а, повече делегиране на, в посока на директорите. Това е процес, който тече и ще бъде а, окончателно пресъздаден този смисъл в регламента. Следващо място има препоръка за организиране работата на вътрешните подструктури. В, имаме а, подгрупи, работни групи, екипи и а, ни трябва повече проектоориентиран подход, свързан с времето и с ясна отчетност по отношение на ресурсите и така тук се връщаме към препоръка 2 веднъж след като очертавам, очертавам стратегическите приоритети. Номер 5. Следващия екран. Според Анстен Янг трябва правилата да са по-съпосочни, по-съответстващи, за да може да има нужната комуникация и хармонизация с 28-те различни държави членки и също така да се приемат общи правила, както и необвързващи указания и начин на действие и инструкции. Във връзка с предишните препоръки трябва да кажа, че планирането на събития и срещи върви именно в посока на изпълняването тези препоръки. Препоръка 6, следващия екран и според Янстен е, е, Янг, Евроюз трябва да има общи процедури е, на места, за да може да има по-добра подкрепа от администрацията. Много работим по ръководството, което трябва да приключим до края на тази година и ще започнем с прилагането на това ръководство, различните процедури, различните е, начини на действие, но тук става въпрос за Европа, т.е. повече от сумата на 28-те различни процедури. И почти последната, седма препоръка, става въпрос за продължаване на усилията за а, управление, насочено към целите и с нужната ефективност и за осъществяване на работната програма. Това е област, която Европейс... Е, Евроюст разработи нужните сравними показатели, за да провери изпълняването на работните годишни програми и по-добра последователна система за мониторинг. Сега знаем какво правят всички административни служители във всички стратегически области. Но същото трябва да направим и е, по отношение на оперативните е, служители на национално равнище. И накрая, е, последната осма препоръка по, от Арнстенянки е да продължим да играем важната роля в привеждането на дейностите от национално равнище към приоритетите на европейско равнище. Благодаря ви много за вниманието. Благодаря много, Мишел. Това беше чудесно. Сега наистина трябва да започна с докладчиците. Силвия Ивон Кафман има думата. Благодаря, господин председател. Благодаря и на госпожа Коник. Много обстойно представене. Много ви благодарим. В подготовката си за тази среща аз погледнах препоръките на Растен Янг. Наистина те ще имат роля за развитието на работата на Евроюст и то важна роля. Сега по отношение на споразумението за Украина. Първо искам да задам един въпрос в вашата презентация имаше също информация за това, че остават някои проблеми при обмена на информация между държавите членки. Бихте могли вероятно да опишете какви са всъщност проблемите. Защо информацията, обмена на информация продължава да функционира на недостатъчно добро ниво. И сега към споразумението за Украина много ни е ограничено времето, затова съвсем накратко. Това е споразумение за сътрудничество между Евроюст и Украина. Във връзка с сериозни организираната престъпност и тероризма. Това споразумение е оперативно между Евросия и Украина, което означава, че от Украина ще бъдат изпратени а, съответните служители в Евросия и обратното. И според мен е много важно да има обща, общо звено за контрол по член 26 на решението за Евроюст и също така тази обща точка за контрол би следвало трябва да се грижи за спазването на правилата по защита на данните. Имаме и решение на съвета в тази посока и Украина също твърди, че ще има, а, има такъв орган за защита на данните и те спазват съответните правила, така че смятам, че е много добро споразумението, което е пред нас и парламента би следвал да го одобри. Благодаря. А сега има думата Натали Гризбек по споразумението на Евроюс Монтенегро. Благодаря, Клод. Благодаря, госпожо председател, за това, че ни представихте вашите цели на Евроюст в бъдеще. Съвсем накратко ще се изкажа аз, макар да имаме все пак известно време, за тези две досиета, за тези два документа. Ще припомня на колегите, че според договора това е процедура, според която парламента е консултиран не с обстойно гледище или доклад, а просто така да се каже, проформа, за да са съгласни с това споразумение. В същото време обаче, госпожо председател, вие представихте дейността на Евроюст и сме ви чували и преди тук в последните години и тук става въпрос и също за борбата с организираната престъпност и а, имаше възможност да се очертаят да се очертая развитието на а, тези въпроси и колко е необходимо да има координиран отговор от европейска страна. И в този смисъл ролята на агенцията ви за подобряването на сътрудничеството е а, изключително важна, както и вие самата припомнихте. И а, а, като говорим за всички тези теми в нашата а, комисия и то в светлината на тези а, ужасяващи атентати в моята страна. А, и така, а, колеги, надявам се, че тези, които са засегнати в своите семейства от атентатите в Париж, а, няма да пропуснат този публичен дебат, защото това също ще е хубаво да не подриваме доверието към нашата Европа, защото бъдещето е сега и в държавите членки това, което трябва и би следвало да направи Европа трябва да се направи. Бъдещето не е утре, то е сега. И ако ми. И ако наистина договорите не позволяват да направим нещо, което е толкова важно, нека да ги променим, за да не излагаме Европа на такива опасности. И така, по организираната престъпност всеки ден, буквално всеки ден, виждаме, че тероризмът, измамите и така нататък нямат граници. Виждаме, че опасни лица от всякакъв вид не се съобразяват с граници и нашият отговор не трябва също така да се съобразява с граници. И ако е нужно да има междуправителствено сътрудничество, то трябва да е ефикасно, динамично и а, бързо да се извършват нужните разследвания, а, нужните елементи, които а, са неотложни извън обичайния ред. И а, са доста подобни а, текстовете, а, като а, споразумения на тези, които вече са включени, класическите цели за по-добро сътрудничество, също така определенето на звена, лица за контакт и а, мерки, както каза и нашата колега, които не е при, представляват проблем, така че и аз ще ви призова, колеги, да, подобри, да одобрите този, това споразумение, но имам няколко въпроса. На първо място, госпожо председател, можете ли да определите какви са а, причините да приоритизирате тези две държави, а, нещо във връзка с Балканите или а, организираната престъпност а, е навсякъде, защо сте избрали а, тези държави в Балканите, да речем защо не Косово. След това, а, какви са, втори въпрос, какви са приоритетите, които ще сложите във вашия дневен ред в това отношение? А, кои са държавите, които са приоритетни за Евроюст? И трети въпрос – във връзка с дейностите от 2013. Споменахте а, приоритета а, с, а, за споразумение с Русия. Кога се очертава това? А, дали се загуби по пътя? Дали вече не е приоритет? Предпоследен въпрос. Ще е възможно ли Европейския парламент по-често да бъде информиран за приоритетите в тази ключова област, за сътрудничеството с другите държави членки, прехвърлянето на данни и последно място въпросът, който обичайно чувате от нашата комисия има споразумения, които още не са влезнали в сила. Има ли статистика, която може да споделите? Какво се случва с тези ам, а, споразумения и също така какво се случва с а, прокурорите за връзка, това, което а, щеше да има като а, връзка на, с национално равнище, какво става с този тази идея, ако може да получим повече информация, по-често е, да има повече видимост сред нас вашата дейност. Двама а, членове искат да вземат а, отношение. Първо господин Сатина, който е докладчик сега по двата доклада и после госпожа Гомес. Първо, господин председател, за мен е чест да съм докладчик сянка за тези два доклада. На първо място Украина. Украина преминава през много труден период и за това това споразумение е много важно. Украина има нужда от силен, стабилен партньор и сътрудничеството с Евроюст е именно за това много важно както за Украина, така и за Европейския съюз. А що се отнася до Черна гора? Великим приносем Нове смловни... Държава кандидат за членство в Европейския съюз. Това ще способства за интегрирането по-нататък на държавата в структурите на Европейския съюз. Благодаря много за вниманието. Благодаря за това, че бяхте и много кратък. Ана, заповядайте. Sorry, uh, uh, great pleasure to за мен е удоволствие да ви видя тук сред нас. Искам да ви задам следния въпрос. Как се справяте вие? А, и постигате ли успех с усилията си да убедите държавите членки да си сътрудничат? Когато става въпрос действително за ефективното сътрудничество в съдебно отношение. Да, в Португалия имаме прокурори, прокурори, които официално заявяват, че нямат пълно сътрудничество с немските власти по случай свързан с продажбата на застрано оръжие и кораби. И също така има и обвинения и осъдителни а, присъди за корупция и включително на лица от моята държава. Какво се прави за това да могат да се за да може да се способства за хора, които ще дадат сигнали именно за корупция, да речем, в моята държава или в Гърция, както вече стана а, въпрос. За какво става въпрос това решение на съвета, при положение, че в а, същото време да допускаме транснационална корупция, случаи на такава, а, се развиват необезпокоявани, няма сътрудничество между държавите. Особено когато има плащания през а, а, обиколни а, начини. Това е много подобно на а, прането на пари при а, тероризма. Председателят Ана, имаме още две задачи след а, тази тема. А, само по Украина искам да кажа, надявам се това ще бъде много важно споразумение, за можем и ние да подпомогнем Украина за борбата срещу корупцията, защото тя е много тясно свързана и с борбата с корупцията в нашата финансова и други системи. Благодаря, колеги. Извинявай, Мишел. Мисля, че и миналия път, когато взе пред нас, пак набързо трябваше да разгледаме тази точка, защото и ти имаше ограничения. така че сега да процедираме нататък. Тук са и председателите на комисията. Ако може да те помоля да отговориш на тези въпроси, колкото може по-кратко, но ще предвидим следващото ти участие в нашата комисия достатъчно добре. Ще го планираме така, че да имаш достатъчно време, както и нашите членове, да има достатъчно време да зададат въпроси и ти да можеш да се изкажеш. Но ако можеш сега много накратко да се изкажеш. Uh, uh, Благодаря, господин председател. Благодаря ви за въпроса, госпожо Кафман. Наистина трябва да се работи с държавите. Членки СИС е настоява на използването на мрежата. Това е нещо незаменимо в борбата с организираната престъпност и тероризма. Членове 12 и 13 са много важни. Това го виждаме и при борбата с тероризма. Имаме своите задължения още от 2005 година, решението на съвета от тази година и задълженията спрямо Евроюст. Има национален кореспондент за тероризма. като информацията се обменя редовно. През последната година видяхме, че наистина се справяме добре оперативно и стратегически. Всичко това се транспонира в решението на съвета от 2008 година в съответствие с член 13. Е, сега вече работим и по ECRB, трите приоритета, но разбира се, магистратите в много от държавите членки работят упорито, Това е нещо допълнително спрямо техните задължения. Те трябва да отделят време за заседания. Не знаем как да създадем специализирана мрежа за потребители и да работим по това, което стратегически трябва да се има предвид – реалните приоритети. Използваме всяка възможна инициатива, всяка възможна стъпка. Ние искаме да има специализирани мрежи, това е и смисъла. Имахме много положителна обратна информация по споразуменията с Украина. Мрежата разгледа въпросите за защита на данните и съответно гаранциите. Това се прилага и при Черна гора. Разглеждам и останалите въпроси. Нашите приоритети. Ние разглеждаме опита си в различните страни. Например, в Украина има 62 дела, 25 координационни срещи, съвместен разследователски екип, активни заседания за координация срещу контрабандата, киберпрестъпността. Всичко това са важни въпроси. Uh, Всичко това, разбира се, важи и за останалите 27 държави, с които сътрудничим, дори и в по-голяма степен. Това отговаря и на въпроса на госпожа Гризбек. Това наистина е насърчително, бих казала. Ако искаме да се борим ефективно с организираната престъпност, трябва да има отговор на наказателното правосъдие. Като разбира се, правораздаването трябва да отговаря на върховенството на закона. При бежанците и миграцията това също се прилага. Мога да обясня подробно как се определяме приоритетите. Вие зададохте въпроса за Черна гора. Всъщност през последните години виждаме, че е необходима наистина координация, така че Западните Балкани да работят с Европейския съюз. Те са и мястото на страни кандидатки. Същевременно сме имали само 10 дела, които не са били предмет на координационни заседания, така че ще трябва да усилим сътрудничеството с Западните Балкани. Това е част и от борбата срещу чуждестранните бойци, незаконната миграция. Ако има споразумение, те ще предоставят оперативна информация. И това е най-важното в бъдеще. Продължават преговорите um, uh, и с Русия. Ние имаме желание те да се увенчаят с успех – Готови сме напълно прозрачно да обясняваме какво сме постигнали в борбата срещу тероризма. Имаме нужда от вашата подкрепа. 7. Споразумения за съдебно сътрудничество с САЩ, с Норвегия, включително. При тях имаме отлични резултати – Магистратите на Норвегия и Швейцария се оказаха много важни при доста от делата. Например, координирахме делото на Брейвик 2013 година, именно благодарение на това. Наскоро Имаше заседание на координационната мрежа срещу тероризма на 12 ноември. Работим в тясно сътрудничество с Швейцария, Норвегия и други европейски държави. Но всичко това всъщност на практика означава, че работим по качественото разглеждане и проследяване на делата. Украина и Черна гора Украина ни предоставя информация по делата срещу изпирането на пари, организираната престъпност, разглеждам данните, с които разполагам, съгласно споразумението за сътрудничеството и последния въпрос на госпожа Ана Гомеш. Ние насърчаваме държавите членки да се възползват по-ефективно от предоставената им услуга. Това сме ние, ние сме една служба, работим възоснова на заявките, и член 85 от договора за функционирането на ЕС. Този член дава възможност за поемане на инициативи. При съображения за сигурност, обикновено държавите членки молят за помощ, но те самите не са запознати с възможностите за ускорената процедура. Ние можем да им помогнем, знаем какви са проблемите и сме обучени да предлагаме бързи решения. Действие, реакция. Това е смисъла и за това бяхме учредени. Много ви благодаря. Много благодаря на председателката на Евроюст за нейното присъствие. Благодаря и на докладчиците. Благодаря на участвалите колеги. Yeah, sorry, I should also mention the deadline for amendments is the 16th of December and they will only be... На 16 декември също имаме разговор по тази тема, само на английски. Сега, колеги, на бързичко, за да не задържаме твърде много преводачите, а искаме и всички да присъстват на последните две точки. Сарая не е тук за първата от тях. Ана, вие ще я заместите, така ли? 24 едно. Въпрос към Европейската комисия на 19 април Сарая представи въпрос за рамковото решение на съвета срещу ксенофобията и расизма. Отговорът беше получен на 1 юли 2015 година след 6-седмичния официален срок съгласно правило 135 от правилника. Съгласно правило 134, авторите поискаха въпросът да се включи в дневния ред на заседанието на Либе за размяна на мнения с комисията. Първо ще дам думата на Ана. Заповядай. Так Благодаря, господин председател. Европейския съюз вижда, че расизма и ксенофобията се увеличават. Имаме освен това и тежки престъпления, които са мотивирани от расизъм и ксенофобия. Свидетели сме и на огромната заплаха поради радикализацията. Заплаха за нашето общество – Необходимо е тази ситуация да се промени. Мината година се обърнах с въпрос към комисията. Ясно е, че тук има празноти в законодателната рамка. И това е повод за тревога. Престъпленията поради расизъм и ксенофобия се класифицират като отежняващи вината. Това трябва да се промени. Комисията обаче даде абсолютно същия писмен отговор, който даде и при двустранния диалог. Добре, но 2016 година ще видим как ще реагира комисията, за да конкретизира прилагането на рамковото решение. Ще видим дали ще настъпи промяна. Е, всъщност е, това ще е подходящ момент и за започване на процедурата за нарушение за ЛГБТ, и Комисията не ни отговори, въпреки поставения въпрос, а тази общност също е подложена на посегателства. Неведнъж сме искали комисията да помисли за обхватното поле на прилагането на рамковото решение, да види дали има и други начини за законотворчество на европейско ниво, което да защити ЛГБТИ. Благодаря. Ще дам думата на комисията. Бихте ли отговорили веднага защо не дадохте отговор на въпроса? Благодаря, господин председател, благодаря на почитаемите членове за възможността да дадем своя отговор. Наистина, както се каза неведнъж, а и с оглед на сегашната мигрантска криза и терористичните атентати, от които пострада Европа, е много важно да се борим с расизма и ксенофобията чрез ефективно изпълнение на рамковото решение. Това е приоритет и за комисията. За нас е важно да има ефективно налагане на този инструмент. Неведнъж сме казвали, че няма да се колебаем да се заемем с процедура по неизпълнение – 2014 година имахме доклада на комисията по прилагането на този инструмент. В въпроса това се споменава. Има преходен период съгласно Лисабонския договор. С оглед на този преходен период ние започнахме двустранни срещи с държавите членки. Говорихме за своите тревоги по прилагането на рамко, рамковото решение – поискахме и някои разяснения. От приемането на своя доклад комисията видя, че има положителни промени в държавите членки. Приемат се нови законодателни актове за привеждане в съответствие относно резултатите от двустранните срещи комисията е готова и да започне процедури по нарушение при необходимост. За нас е важно правилата да се прилагат ефикасно. Комисията освен това в заключенията си от колоквиума по правата на човека казва, че ще се бори и с расизма и ксенофобията, като ангажира представители на гражданското общество и разчита на координацията, обмена на добри практики, доброто правоприлагане и прилагането на европейското законодателство. Борбата срещу престъпленията на омразата както и ЛГБТИ, комисията е заявила в своя отговор на различни парламентарни въпроси, зададени до сега, че вече имаме рамково решение, но изпълнението му не е законово възможно, защото няма ясно определено правно основание. Комисията обаче ще помага на държавите членки, така че тяхното наказателно право да обхваща и престъпленията по рамковото решение. Особено важна е сексуалната идентичност, защото е, в доста от държавите членки тя се обхваща чрез законодателството срещу езика на омразата. Имаме и групата на високо ниво срещу расизма и ксенофобията, която прекъсва председателя. Извинете, но целта на този въпрос беше да обясните защо не сте отговорила, а не да се впускате в подробности. Ние имаме още един въпрос, на който ще трябва да се отговори. Много ви моля, Аз се обърнах към заместник-председателя Тимерманс, към комисаря Врамополис, Юрова. Поисках отговор по няколко въпроса, включително и този. Става дума за 15 дебата, които закъсняха заради липсата на отговор. Именно за това ще задам същия въпрос по следващата точка. Но моля ви да ни кажете защо не отговорихте в срока от 6 седмици, като по този начин забавихте 15 от нашите дебати. Ние знаем за какво става дума, затова зададохме и въпроса си. Не е нужно да ни го описвате. Отговорете това, което ви питаме. Защо не последва отговор в рамките на 6 седмичния срок. Искаме отговор за протокола. Не, не, не сме получили отговор. И в такъв смисъл и сега не сме удовлетворени от отговора, председателят. Е, няма да отделяме повече време. Преминавам на следващата точка, защото е, преводачите са тук до 12.30, но нека да кажа на е, комисията. Не може да допускаме дебати в нашата парламентарна комисия да бъдат отлагани заради това, че комисията не отговаря в рамките на 6 седмици. И сега преминаваме към въпроса на господин Корал за е, прилагането на решение, рамковото решение на съвета е, за е, борба за сътрудничество в борбата с форми за расизъм и ксенофобия. Давам думата на задалия въпроса господин Корал. През феврари тази година подадохме устен въпрос от 20 члена на Комисията по граждански свободи за с искане до комисията да ни даде информация за транспонирането на мерките за полицейско сътрудничество, предвидени в Лисабонския договор, защото те трябва да са задължителни вече от 2014. Комисията каза, че има и крайен срок, който беше май 2015. Все още комисията не е извършила оценка, не е изпратила съответните ноти до страните и не е информирала парламента. Ние зададохме въпроса как да ни представят положението. Ние отговаряме по въпроса за правосъдие и вътрешен ред. Е, според нас тези е, данни вече това законодателство трябва да е транспонирано, но комисията все още не е свършила работата си. Интересуваме се кога ще приключи с е, изготвянето на оценката и кога ще е, започне процедура срещу страните, които не са транспронирали законодателството и е, кога ще информира е, парламента. До декември миналата година трябваше да бъде извършен този мониторинг това сътрудничество, което се смята за дребно, така да се каже, отдавна е пренебрегвано, но ние искаме вече да чуем какво прави комисията по този въпрос. Всички в комисията, включително и вие, господин председател, трябва да настоявате за подробен отговор, а не така най-общи данни. Конкретни, конкретни факти трябва да ни бъдат предоставени. Да, благодаря. Мисля, че ми е много добре обобщихте това, което очакваме от комисията. И а, сега давам думата на представителя на комисията да отговори. Благодаря, господин председател, уважаеми депутати. Благодаря, че ни давате възможност да представим отговора на този въпрос. И извинения също така за забавянето в предоставянето на писмения отговор. Законодателството при бившия трети е, стълб предвижда доста голям обем законодателни инструменти за сътрудничество по полицейски и наказателни е, дела, което е, има отношение към правоприлагането всички е, текстове, които са законови още валидни, трябва да бъдат приложени от страните членки. Комисията е, внимава за това да бъдат при, е, прилагани само е, законодателните инструменти, които още са в сила по бившия трети стълб. Идентифицирани са инстру, е, законови инструменти, които вече не са в сила и съответно е предложено да бъдат изведени от приложение. Става дума за 26 инструмента. След при, е, изтичането на преходния период, комисията поиска от страните членки официално да я уведомят за националните мерки, предприяти за транспониране на решения на съвета. 15 март беше е, срока, сега той е удължен до 15 май приоритета на комисията е да е, приключи списъка с уведомления, да помага на страните членки, където е необходимо и може да се каже, че някои инструменти не са напълно транспонирани, но ние продължаваме да получаваме уведомления за националните мерки по транспониране комисията има нужда да има пълна информация и за прилагането на тези законодателства, за да се изгради една пълна област на правосъдие и сигурност. Изключително важна е темата след терористичните атаки в Париж – и комисията отблизо следи е, сега изпълнението. Би трябвало да се подобри комуникациите. Комисията също така заяви, че ще използва възможностите си по договора да налага санкции при неизпълнение, като евентуално започне и процедура за неизпълнение. Комисията ще дава е, информация на Европейския парламент по съществуващите канали и си отбелязваме вашето искане да се предоставят и повече е, информации в случай на нужда. Заповядайте, е, господин Корал или някой друг от е, колегата депутати, които се интересуват. Аз продължавам да смятам, че отговорът е прекалено общ. Всъщност нямаме никакви данни за конкретни цифри, няма списък. Комисията твърди, че прави нещо, но какво точно прави? Как го прави? В какви дати? В какъв времеви график? Всичко крайно общо. Не мисля, че е приемливо да ни се подават такива общи информации. Заповядайте, господин Корал. Да. Нямаме време, няма смисъл да отделяме повече време, но не мисля, че тези неща трябва да остават незабелязани и да се смята, че са маловажни, защото те не са. В комисията има огромен брой е, съветници, чиновници, е, стажанти, служители – е, и това е един политически орган, който трябва да, отгов... да има е, отговорност и отчетност пред Европейския парламент. И смятам, че е крайно време вече да се е, види, че практиката да не се отговаря или да се отговаря нищо или да се отговаря с празни приказки – които нямат никакви солидни аргументи в рамките на парламентарния контрол, просто за да се отметне въпроса, трябва да бъде прекратена. Смятам, че трябва много ясно да се изкажем в този дух. Благодаря, благодаря на господин Корал за въпрос. Един от проблемите, който имаме и не става дума конкретно за вас като представители на комисията, и за тези конкретни въпроси е, че ние имаме своя е, график, ние имаме желание да е, изчезнем тези въпроси, но когато не получим отговор, ще трябва отново да ги върнем в програмата си. И е, вие, когато искате да избегнете или да ни говорите общи приказки, поне го правете в срока защото ни го не, губете време, защото ние имаме и други ценни теми, които трябва да обсъждаме. И когато идвате тук и се опитвате толкова общо да отговаряте на тези е, въпроси, на които трябва да отделите време да дадете малко конкретно, както каза господин Лопес Агилар, имате достатъчно ресурси за това. Имате достатъчно и опит също така за да отговаряте в е, срок. Освен това, очакваме и е, отговор, писмен отговор от заместник председателя на комисията, защо не се спазват е, сроковете и защо на нас ни се наложи да, отло, да отлагаме толкова много дебати. Защото е, не желая повече да продължаваме е, с практиката да се задават въпроси от депутатите, да се започват дебати по много важни теми и ние да не получаваме отговор на комисията. Ако обичате, предайте това на комисарите. Благодаря на депутатите, които останаха до края. Sorry, any other business? Извинете сега, остава и точна точка разни. Няма. Благодаря.